Dear colleagues, ladies and gentlemen. Уважаеми колеги, дами и господа, моля ви вземете местата си и спъшете тишина. Благодаря ви, тъй като приветстваме за добро дошла заместник председателят на комисията госпожа Рединг по важната точка 6 от дневният ни ред, размяна на мнения в областта на правосъдието и съдебните въпроси. С нас за пореден път е заместник председателят на комисията госпожа Рединг, която ще обмени мнение с нас по приоритетните теми в нейния ресор. Но конкретният причина за срещата ни е, че имаше много важни събития, които се случиха в последните няколко седмици и съм убеден, че тя с готовност ще сподели мнението си за отношенията ни на Европейския съюз с трети страни, в частност с Съединените щати по отношение на правоприлагането, тъй като, както знаете, през последните няколко седмици със все повече притеснение слушаме за програмата Присъм на Агенцията за национална сигурност на САЩ, програма, която ще има своето въздействие, имаше своето въздействие на а, министерската среща Европейски съюз САЩ в областта на правосъдието, която се проведе на 13 и 14 юни. Ще се радваме да обсъдим всички тези въпроси. Някои от колегите, които присъстват в залата, участват много активно в делегацията на ЕСА за връзка с Съединените щати. Така че нека първо да изслушаме госпожа комисария, след което ще дам думата на колегите за да вземат участие в дискусията. Но съм сигурен, че госпожа Рейдинг е напълно наясна с, с притесненията, предизвикани от а, събития. Ние тук в Европейски парламент представляваме 500 милиона граждани на Европейския съюз, които имат пълно основание да изискват пълна информация за случващото се с техните лични данни и с пълно основание очакват от европейските институции да ги защитават. Госпожо Ведник, имате думата. Благодаря, господин председател. Дами и господа, радвам се отново, да, че отново съм днес с вас за редовната ни среща, която ни дава възможност да направим един обзор на приоритетите в областта на правосъдието, основните права. Мисля, че постигнахме много, но все още разполагаме с известно време преди края на мандата, за да довършим започнатото. Държа да почертая директивата за достъп до адвокат, която ще гласувате малко по-късно и бих искала да поздравя госпожа Антонеско за важната работа, свършена от нея. Заедно с докладчиците в Сянка, те успяха да изготвят един много амбициозен документ, който е в основата на процесуалните права, които от своя страна са изключително важни за европейските граждани. Както вече ви обещах, ще продължа работата си по процесуалните права, правната помощ и в частност правата на уязвимите за подозряни. Това са част от приоритетите ни. Също така работим и по презумцията за невинност. Така че работът свършен до момента не е повод да спрем с усилията си ще продължим работа по всички тези приоритети. И бих искала да обвързвам тази си работа с работата по пакета за жертвите, гласуван от вас и от съвета. Това представлява много важна стъпка напред. Това вече е прието законодателство и сега навлизаме в периода на неговото прилагане. разполагаме с много важен набор от е, наказателно-правни разпоредби, които гарантират е, нашата сигурност и гарантират, че наказателните провинения са обект на преследване и наказание. Тук може да споменем е, фалшификациите и в частност фалшификациите на еврото, които води до сериозни проблеми тъй като парите на данакоплатите се продължават да попадат в погрешни ръце поради действията на престъпни групи. На последното си е, заседание съветът прие на ръководни насоки за защита на финансовите интереси на гражданите Европейския съюз е, чрез наказателно-правни мерки. И се надявам, че Европейския парламент също ще свърши работата си и ще върне амбициозното предложение на Европейската комисия отново на масата на преговори, за да може да има истински диалог между Европейският парламент и Европейския съвет. Има също така и набор от мерки за защита на еврото срещу фалшификации и това ще бъде един от приоритетите на следващото литовско председателство и се надявам да успеем да постигнем консенсус до края на годината. Настоявам на този факт, тъй като всяко забавяне по досието е, е в интерес единствено и само на престъпниците. За да завърша обзора по тази глава, държа да отбележа, че тази седмица Европейската комисия ще създаде ще приеме предложение за създаване на, европейски, на Европейска прокуратура, която ще се занимава с, с случаи за нарушаване на активите на Европейския съюз и като по този начин прилагаме на практика член 86 от договора за функционирането на Европейския съюз. Занимаваме се в частност защита на финансовите интереси на Европейския съюз чрез интегрирана и едновременно с това децентрализирана система, т.е. Европейска прокуратура, която ще работи с делегирани прокурори в държавите членки. за да може да функционира тази система, разбира се, ще трябва да се гарантира пълната независимост на Европейската прокуратура, както от европейските институции, така и от националните съдебни системи. По този начин ще се гарантира надежността и легитимността на тази прокуратура. Едновременно с това, новата Европейска прокуратура трябва да бъде отчетна и затова Европейският парламент трябва да има своята дума в правилата за функционирането на прокуратурата. А също така съда на Европейския съюз от своя страна трябва да играе контролна роля. И нашата позиция тук е много ясна. Прокуратурата трябва да има проста и ясна структура, като паралелно с това трябва да реформираме и Еврочъст, за да изградим, за да изградим новата връзка между Еврочъст и Европейската прокуратура с цел намаляване на административното натоварване – и да дадем възможно Еврочъст да се занимае с основните си задачи. Тъй като Еврочъст вече функционира добре, но има още какво да се подобри в функционирането му. Нека да кажем няколко думи за политиката за борба с наркотиците. Това лято ще предложим законодателно предложение за борба на Европейския съюз с новите психотропни вещества, мерки, които да са по-ефикасни, по-пропорционални и по-дългосрочни. А сега нека да преминем към въпроса за основните права и борбата срещу дискриминацията. Европейската комисия продължава своята работа за интегриране на ромите. Идната седмица ще одобрим вторият доклад за напредък за прилагането страна на държавите членки на техните национални стратегии за интеграция на рамите в рамките на Европейската стратегия. Едновременно с това ще предложим, ще направим предложение за заключение на съвета за интеграцията на ромите с два е основни цели. Първо, засилване четирите стълба на интеграцията на ромите, именно достъп до образование, здравеопазване, работни места и жилище. И на второ място заемане с много важните проблеми, в частност уязвимата позиция на жените и децата чрез трансгранично сътрудничество, като съста ни разбира се е да подкрепим усилията, които се полагат в държавите членки. На 27 юни ще се, ще се проведе среща на платформата за интеграция на ромите, като водеща тема ще бъдат младите хора и жените. В този форум ще участват представители на различни на организации, занимаващи се с ромите, както и представители на държавите членки и на европейските институции. Европейската комисия, както знаете, всяко година е доклад за прилагането на хартата на основните права. Разполагате с доклада за 2012 година като разбира се този доклад обхваща ситуацията през 2012 година, тъй като знаем, че пълното прилагане на хартата за основните права изисква постоянен политически и съдебно-наказателен контрол като в днешният, в тази годишна доклад се взимам предвид прилагането на основните права в държавите членки. А това е много важно, тъй като все по-често ставаме свидетели на искания, идващи от национални съдилища за преодициални запитвания към, към Съда на Европейския съюз. И за първ път също така виждаме разработването на национална съдебна практика от, за прилагането на хартата основни права или с които ми е но съществуването на хартата вече е факт за националните съдилища в държавите членки и това според мен е много обнадеждаващо. Обнадеждаващо е, тъй като европейското законодателство зависи от националните съдебни системи. Само ако националните съдии прилагат в пълна степен основните права на хартата, тези основни права ще бъдат гарантирани в пълна степен. Ето защо това е важна стъпка напред към една по-цялостна система, която гарантира равноправие и прилагане на всички основни права в всички държави на Европейския съюз при прилагането на европейското законодателство. Както знаете, през месец март Европейската комисия прие първият набор от критерии за европейската съдебна система и много се радва на положителните отзиви от страна на вашата комисия и се надява Европейският парламент да изготви доклад по този въпрос. Този набор от критерии е част от а, европейския семестър и целта е в сътрудничество с държавите членки да се предоставят надежни и сравними данни за функционирането на съдебните системи в държавите членки. Европейската комисия, както знаете, на 29 май прие предложение за специфични препоръки за държавите членки. и бяха отправени препоръки към 10 държави членки с конкретни предложения за подобряване на съдебните им системи. Това показва, че подобряването на функционирането на съдебните системи на държавите членки е приоритет в рамките на европейския семестър и мисля, че всички трябва да се радваме на този факт, това действително е важна стъпка напред в насоката, за която вие в Европейския парламент винаги сте искали. Знам, че тази сутрин гласувахте доклада на господин Тавареш и в момента обмисляте как може най-добре да се гарантира върховенството на закона в целия Европейски съюз. Това действително е жизненно важен въпрос за съюза и затова е важно всички европейски институции и всички държави членки да се ангажират в един конструктивен диалог по този въпрос. Предполагам, че си изпомняте речта за състоянието на съюза на господин Барозо от е, миналата есен, където той призоваваше за изработване на по-добри е, инструменти. Ние взехме правица това искане и е, съвета при заключение на 6 юни, с които се иска от Европейската комисия да изготви съответните инструменти, а доклада на господин Девараш, който вие приехте, е важен принос в този процес. Мога да ви уверя, че Европейската комисия ще продължи своите, своята работа. Предвидели сме провеждането на семинар в края на август, посветен на този въпрос. Също така ще се проведе и важна конференция на високо равнище през ноември, в което ще вземат участие съди от държавите членки, както и други високопоставени лица, които ще обсъждат ролята на правосъдието и съдебната система в Европейския съюз и поканих председателят на вашата комисия да вземе участие в тази конференция. Съвместната работа е много важна за разработването на, една действител... на едно действително европейско пространство на правосъдието което е много важно за да отговорим на очакванията на гражданите, особено що се отнася за защитата на данните. И е, що се отнася до основните права. Защитата на данните и а, е, а, е, вземането и а, предвид вземането предвид на основните права е едно от основните неща, които а, занимават Европейския съюз в последно време. Ето, знаете какъв беше дебата във връзка с случая Призъм. Стана очевидно, че тук говорим за право, а не за някакъв лукс. И гражданите на Европа им настояват правата им да бъдат защитени. На 10 юни зададох множество въпроси към американските органи в едно писмо, изпратено към генералния прокурор Ерик Холдер. Все още не съм получила писмен отговор на писмото, но разговарях с Ерик Холдер лично по време на министерската среща в Дъблин, където отново изразих своята сериозна загриженост върху по отношение на въздействието на програмата Призъм върху основните права на европейските граждани и изисках разяснение. Исках също така яснота за нивото на защита на личните данни, които се прилагат към гражданите на Съединените щати от една страна и гражданите на Европейския съюз от друга. Зададох и още един въпрос, задаван конкретно в тази зала, а именно въпроса свързан с изискванията, на които трябва да отговарят по закон европейските фирми, фирми, чието си седалище е в Европейския съюз. Когато те работят в Съединените щати, те трябва да изпълняват и европейското право, и американското право. И настоях, когато има проблеми да се прилагат съществуващите механизми, а не нелегални мерки. В крайна сметка се договорихме да се събере трансатлантическа група експерти, за да се обсъдят въпросите и въздействието им върху защитата на данните на европейските граждани. Призовах да се положат повече усилия за постигане на споразумение по отношение на общото споразумение за защита на данните Европейския съюз Съединени щати, което да гарантира равно третиране на гражданите на Европейския съюз и на Съединените щати по отношение на правораздаването и гарантирането на правата. Европейските граждани е, трябва да могат да се радват най-малкото на същото ниво на защита като американските граждани. И тук е, стигам до нашето предложение за защита на данните, което е много важен елемент от а, е, отговора на въпросите тук. Въпросът е да а, е, се справим с правната несигурност, а, е, с която се сблъскват а, фирмите, които обработват лични данни на граждани а, и които трябва да спазват а, законодателни изисквания, които са различни в Европейския съюз и Съединените щати. Факта, че се прилагат е, европейски правила е, за фирмите, които действат на Европейския съюз, на територията на Европейския съюз трябва да се подчертае, независимо от това дали седалището на тези фирми е в Съединените щати или някъде другаде. И така, мисля, че този случай действително беше един много важен сигнал, една аларма, която да ни покаже колко важно е да напреднем с законодателството и в частния отрасъл, в частния сектори и в правораздаването. ако има забавяне, от това ще спечелят само тези, които не искат правата на гражданите да се засилят. И за това, господин председател, бих искала да приветствам изявленията, направени от много депутати от различни политически партии, които настояват процесът да бъде ускорен. И тук искам да ви кажа, господин председател, целият свят ни гледа. Ако успеем да защитим данните на гражданите, ще създадем златния стандарт за защита на данни за целия свят. Благодаря. Благодаря много за уводните ви думи, благодаря много за казаното по изключително актуалната тема, която се обсъжда с Съединените щати в този момент. Да, действително, цял свят ни гледа. И не само това. най-важното е, че европейските граждани ни гледат. Те са сериозно обезпокоени, че техните данни се трафикират по начин, който по никакъв начин не спазва върховенството на закона, при всички положения не и на европейското право. а и честно казано, на което и да било друго право, поне така както изглежда. И така. След уводните ви думи откривам. Давам думата на колегите за въпроси и коментари. ще дам а, думата поне на 20 колеги, но моля ви, колеги, както направихме и сутринта, когато тук беше гръцки министр, ограничете се максимум до 2 минути, за да може да има време комисарят да отговори. Нека първо да започнем с представителите на политическите групи. От ТНП давам думата на госпожа Матия. Мадам ла комисар. Благодаря ви, господин председател, госпожо комисара. Благодаря ви, че сте днес сред нас. Ще се опитам да бъда крак. Имам четири въпроса. Първо започвам с призм. Това, което се случва в момента е абсолютно шокиращо. И с пълно право, госпожо комисар, припомнихте, че трябва да ускорим процеса на работа и по регламента, и по директивата, за да може да вземем една много силна позиция. Но въпреки това, не бива да забравяме, че американците тук грешат и трябва да им го припомним много ясно. Радвам се, че ще се създаде такава експертна група за работа Европейски съюз САЩ, но смятам, че трябва да вземем една още по-твърда позиция. Не можем да позволяваме е, данните на европейските граждани да бъдат обект на шпиониране, дори това шпиониране да се извършва от страна на нашия трансатлантически партньор. Господин Обама ни казва, че тук става въпрос за борба с тероризма и борба с трафика на оръжие. Ние обаче не сме съгласни нещо подобно да се случва без предварително сключено споразумение. Ето защо. Надявам се, че тази група, трансатлантическа група, експертна група ще бъде създадена и се надяваме, че вие, госпожо комисар, ще ни държите в течение на развитието на работата на тази група и това, което се прави за защита на личните данни на европейските граждани. Ще задам един друг въпрос, който ми е скъп на сърцето. Както много други европейски граждани, аз а, използвам Twitter и все по-често попадам на расистски, антисемитски и ксенофобски изказвания. Въпросът ми е как можем да предприемем мерки, които да принудят всички използващи Twitter да спазват основните права, тъй като се сблъскваме все по-често с информация, която се раз... публикува в Twitter и която напълно не е приемлива. И, е, госпожо комисар, предполагам, знаете, че миналия петък имаше голям протест срещу назначаването на господин Пеевски за председател на ДАНС. Питах се дали сте наясно с протеста, който се поведе в София и в редица други градове на страната. Познате ли си ситуацията и какво е вашето мнение? И накрая споменахте на 27 юни и конференцията за ромите и интеграцията на ромите. Трябва да споделя с вас, че във Франция има все повече притеснения, свързани с ромите. В Лион, например, имаше инцидент с два смъртни случая след пожар, избухнал в изоставен хотел, обитаван от, е, обитаван от роми. В Северна Франция имаше още по-тежки случаи с хвърляне на коктейл Молотов срещу е, ромски лагери. Така че искам да знам какво прави Европейската комисия, която очевидно не успява да защити ефективно е, ромите. Благодаря, госпожа Сепел. Благодаря много като имам предвид колко време ми е дадено. Съжалявам, че няма да мога да повдигна всички въпроси, но ще коментирам повечето повдигнати от госпожа Райдинг, но един е много важен по отношение на стратегията спрямо ромите, като имаме предвид в контекста на това, на нашата работа с малцинствата в Европа. Но ще се спра най-вече на нещо, което е свързано с защитата на данните. Някои казват, че знаем какво става и защо се вдига толкова много шум. Но от самото начало аз самата винаги казвах, че американците са наши приятели, важен партньор – и трябва да имаме вяра в тях и да си сътрудничим. Но когато наши приятели и партньори, с които се предполага, че си сътрудничим, зад гърба ни измъкват данни за нашите граждани и никой не е информиран за това, аз мисля, че имаме драматична ситуация. Не е вярно, че тези данни се използват единствено за борбата срещу тероризма или за наказателно-правни цели. Ние имаме, ние знаем, че това е, се прави един общ надзор, контрол на емиграцията и подобни неща. И аз се питам дали не трябва да побързаме повече с този регламент и дали в този текущ дебат не можем да включим точки, които не се позовават само на политически мотиви, но и а, да се спрем най-вече на това, че те са просто недопустими и че трябва да има правила. Да, знам, че трябва да приключвам. А, американският президент ни казва, не се тревожете, а, но не правят ли същото и нашите държави членки? И какво ще правим? Какви стъпки трябва да предприемем? за какво се използват тези данни. Ние имаме наша база данни в Германия, която ползваме в борбата срещу тероризма. Аз случайно живея в съседство с един заподозрен и знам, но последно нещо искам да подчертая пред госпожа комисаря, че трябва да се обединим, да сме единни по отношение на разпоредбите за закрила на данните. Всички данни на всички граждани, при каквато и да е ситуация, данните им трябва да бъдат защитавани, независимо дали са под подозрение. Благодаря, господин председател, госпожа Ендвелт. Госпожо председател, искам да се спра на две неща. Първото е призм решението. Призм. Вече вие го споменахте. И вие бяхте една от тези, която многократно, многократно задава въпроси в течение на годините по отношение на конфликта в компетентността между САЩ и Европейския съюз. И постоянно отговора беше няма какво да се направи, а, нали има законодателство за защита на данните. И ето ни сега в една ситуация, а, за която съм съгласна с преждеговорившата, че нашите специални приятели и, и, и съюзници а, ни третират по-скоро като заподозрени лица. И за аз не искам да критикувам американците, по-скоро трябва да критикуваме себе си, защото Америка или която била друга страна ще завземе колкото а, пространство ние и позволим да заеме. Затова нека малко да покажем хъс, а, защото има и държави, които не са а, наши приятели и съюзници. И за тях сме сложили граници, а сега. А, да ви кажа, през 2006 още открихме, а, че САЩ подслушват а, а, SWIFT данни а, и то в продължение на годините. Ние се развълнуваме, после времето минава и след няколко години е отново същия въпрос. Но трябва да кажем на американците не. Член 42, предишния член 42 в проекто регламента – какво ще направи комисията, за да гарантира, че той ще бъде върнат в регламента? Може ли комисията да обясни защо от първият а, проект, а, когато също тази клауза беше а, в, а, включена и официалният проект регламент през януари, защо той изчезна? Ако не са американците тези, които са е, драскали с червения на е, молив е, по черновата, кой е бил тогава? Комисията се съгласна ли, че споразумението за е, безопасно пристанище е в сила? Също това беше по призъм. Втория въпрос, който е, а, не, пов, не повдигна комисария, е относно това, че пътна, пътна карта за LGBT. И беше а, едно мнозинство имаше, което а, искаше да се, създаде, да се създаде такава пътна карта, а, но нека най-после да го направим заедно. И а, следващият председател от 1 юли ще бъде а, Латвия и през Вилню, Литва, извинете, през юли ще има заседание в една, на предградие на, града, на Вилнюс поради проблеми на сигурността. Което означава, госпожо комисар, че ако те не могат да гарантират охрана на една мирна демонстрация? Как биха могли да осигурят охрана на среща на високо равнище? Благодаря. Um, I was still enjoying the, uh... Аз се, се радвах все още до последния момент на последното предложение на Софи. Сега аз самата ще се спра на, на, на четири въпроса. Първо, това, което предлагате и което а, е приветствано от нашата комисия, а именно а, комерциалното и административно право. И въпроси от е, този характер, разбира се, се разглеждат от комисията по правни въпроса, но ние като комисия по основните права, право и демокрация също е, имаме дума в, и отговорност в подобен род въпроси. Моят въпрос към вас е как планирате да разширите обхвата а, като включите вътре правовата държава, основни права, раз... повишаване нивото на демокрацията. И последно, как да гарантираме докладване от всяка държава членка по тези въпроси. Вторият въпрос е правната помощ. Ние правиме планове за бъдещето, но това, което а, зелените искате да настоят е, че всякакво възможно сътрудничество по правосъдието и право, наказателно-правни въпроси не може да се проведе успешно без правна а, помощ. Говорихме за а, търсенето на убежище и Дъблинската конвенция, Европейската заповед за арест и така нататък. Без помощ няма правосъдие, няма ефективно правосъдие. Така че нямаме още яснота кога ще стане това, ще се разгледа това предложение за правната помощ. Защото без такава законодателство не можем да вървим напред. И третият въпрос, и последен, на който ще се спра, вие вече говорихте за срещата си с Рик Холдър за попризъм и защитата на данните и казахте, че ще се проведе среща на експерти от двете държави, за да, за да изяснат всички въпроси, Знае ли се какъв е състава на а, тази среща? Кои ще бъдат тези експерти от двете страни? Благодаря. Господин Кърхолп. Chairman, um, thank you very much. Um, I will only just touch briefly on PRISM because uh, I've already, we've already heard the views of a number of colleagues. And... Благодаря много, uh, господин председател. Uh, съвсем накратко, вече много колеги се изказаха, изказа се и комисаря. Добре знаем, че терористите и организираната престъпност използват технологии за събиране информация срещу гражданите и за това се предполага, че може е, да се използва технология, за да се противодейства на тази престъпност. Но това трябва да бъде направено по законен начин. Е, гражданите не само на Съединените щати, а на всички страни заслужават е, защита във връзка с мерки, мерките предприемани там. И въпросът е как се е, установяват данните. Тук е необходимо да се проведе разследване и е, давам подкрепата си за едно такова разследване. Въпросът, който искам да повдигна пред госпожа Рединг е следният. Наскоро имаше делегация в Швеция, която се занима основно с въпроса за непридружаваните непълнолетни лица, които често се озовават в Швеция, често идват от трети страни, където родителите им просто са ги изоставили. По една или друга причина. По някой път родителите мислят, че детето може да потърси по-добър живот в Европейския съюз, а друг път има доста по-неприемливи а, още по-неприемливи причини. И така родителите се отказват от своята родителска отговорност, нещо, което за мен е напълно неморално и неприемливо. Искам, бих искал комисарят да каже какво прави комисията и какво може да се направи на европейско равнище, за да не се отказват родителите си, родителите от отговорността си по този възмутителен начин. Благодаря, господин Бронс. Когато има спор между две страни по един случай, какви са принципите, по които се решават и се поставят правата? По втория въпрос, комисарят спомена зачитането на върховенството на закона. Ще се съгласи ли тя с мен, че това не означава само законът за е, е, е, съответната държава да спазва правото на собствената си територия. В крайна сметка има много тиранични държави, които правят това. В край... И не е ли необходимо да се вземе предвид дали има нарушение на смисъла, на духа на върховенството на закон? Ако се забранява дискриминирането срещу лица поради тяхното политическо, политическа позиция, какво може да бъде направено срещу държави, които уволняват лица поради политическата им принадлежност. И накрая, има множество мерки, срещу дискриминацията по различни принципи, сексуалност, религи, религия и прочие. И, е, е, много често в този списък се добавя и политическата позиция. Това трябва ли да засяга, засяга и политиците? Там думата на господин Елер и е, с това и освен това ви съобщавам, че закривам списъка на изказващите се. Ще бъде съвсем кратък. А, искам да ви благодаря, госпожо комисар, за незабавната редакция на писмото, което ние написахме. Присъствахме на трансатлантическия диалог. Американските колеги се позоваваха върху правното основание. Има всъщност правно основание в Съединените щати за подобни мерки разбирам а, сериозните вълнения в момента, но ако искаме да постигнем нещо, е може би необходимо да се занимаем с правното основание, което дава възможност за подобни мерки в Съединените щати. Нещо, което ще е доста трудно. След това, затова предлагам темата да се включи в трансатлантическия диалог в дневния ред, да се промени дневния ред, за да се включи тази тема и да се предоставя информация. Основният аргумент от американска страна е, че този инструмент е много успешен. И така, целта ни не трябва да просто да имаме амуниции за преговорите с американците по отношение на приложното поле. Целта е да разберем дали това е ефективно или не. Целта е да видим дали можем този тип информация да я обсъдим при следващите си разговори с американците в през есента. И бихме искали да ни помогнете да включим темата в дневния ред. Господин Фос, заповядайте. Благодаря. И аз имам един коментар първо по Европейската прокуратура и после по призъм. Както знаете, положението в момента е неприемливо. Няма споразумение, което да покрива темата по подходящ начин. Надявам се, че ще се съгласите с мен, че има два принципа, които трябва да спазваме в този парламент. Първият е да няма доста без съответното правно основание. И второ, да се зачита правото в областта на защита на данните в Европейския съюз. Тук не става дума само за фирмите, които са засегнати конкретно. Трябва да се уточнят въпросите за защитата на данните като цяло, споразумение. Трябва да има възможност за прилагане на международни стандарти при прехвърлянето на данните. И един от най-важните въпроси за бъдеще, според мен, ще е именно да се определи къде стоят е, границите и е, докъде могат да се простират исканията за информация от личен характер. Имаме подробна защита, да имаме, подробна защита на данните да има доверие в европейските институции. Вторият важен въпрос е Европейската прокуратура. Тя е много важна за по-доброто сътрудничество между полицейските органи и правосъдието през различните страни ще се помогне да се отточнят някакви въпроси, свързани с наказателното право е, в европейски план. Има някои напрежения. не знаем е, как ще се напредне с това предложение, докъде ще се стигне, не знаем и каква ще, какъв ще е съдебният контрол. Европейският съд ли ще решава, когато има оплаквания срещу мерки предприятия от Европейската прокуратура. Госпожа Ромеро Лопес, благодаря. това е въпрос, който госпожа Рединг няма, който госпожа Рединг със сигурност помни. Не става дума само за правомощията вашите и на госпожа Малмстрам. Става дума за много голям въпрос. Програмата Призъм свързана с тема, която е в сърцевината на трансатлантическите преговори. Нашата стратегия по отношение на войната срещу тероризма е малко по-различна от тази на Съединените щати. И има връзка между закона за личните данни, правото в областта на личните данни и войната срещу тероризма. Тук има масово, гигантско нарушение на защитата на личните данни е, в името на борбата срещу тероризма. И Тоест някой, ако а, вика на улицата, не го чуват, но ако а, говори вкъщи, го подслушват. Много важен е този въпрос. Да си помислим и за това, което става в, в, в Русия. Какво изобщо а, може да направи Европа? Не се чувстваме достатъчно добре защитени, особено що се отнася до Съединените щати. И както вие казахте, госпожа Рединг, ако трябва да се сложи край на програмата Призъм, е необходима експертна група, която да ни, бъ... ни уведоми за това а, колко време ще мине преди да получим надежна информация за действително случващото се. Благодаря, госпожо Лефер, да повядайте. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на заместник председателя Рединг за присъствието като докладчик в Сянг от името на АУДЕ по регламента за защита на данните и аз да повдигна въпроса за програмата Призма. Разбира се, аз искам да заложим максимално високи стандарти за защита на личните данни в нашия регламент, но ми се струва, че Основният проблем в преговорите е неспособността на комисията да включи в своят проект регламент прочутата клауза 42, с която се твърди, че никакво съдебно решение и никакво решение на административни власти на трета страна, с което се изисква предоставяне на лични данни на граждане може да бъде приета или изпълнена по какъвто и било начин. Вие обаче се отказахте от тази клауза. Въпросът ми е сега ще подкрепите ли повторното връщане в регламента за защитата на данните тази клауза. Нещо, за което настоявам и аз и редица други колеги колеги. Няколко колеги от парламента, в частност колегата Софи Интвелт и аз самата, задаваме нееднократно този въпрос. Преди 18 месеца имаше дебат в пленарна зала. И тогава и сега вие твърдите, ами да, трябва да действаме чрез стандартните канали, каналите за съвместно сътрудничество. Всички обаче знаем, че тези канали не действат и не се използват правилно. И просто не разбирам как може да приемете едно подобно положение. Бихте ли ни казали какви са сега перспективите за сключване на трансатлантическо споразумение за защита на личните данни и дали те ще обхващат и въпросите с службите за разследване? Защото ако Европейския съюз не, не прави нищо по този въпрос. Какво се случва с данните за европейски граждани, които са в ръцете на разузнавателните служби на САЩ. Благодаря ви. Господин Албрехт. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисаря и на колегите, които повдигнаха въпроса за защитата на личните данни на европейските граждани. Действително, след всички цялата информация в пресата за програмата на Агенцията на национална сигурност на САЩ, е, този дебат е съвсем естествен. Но не за път обсъждаме тази тема. Знаете, че дори имаме, имаше в един момент специална адхок комисия в Европейския парламент посветена на тези въпроси. Така че въпросът е какви всъщност е контрола, който се осъществява върху разузнавателните служби. Аз мятам също така, че следва да обсъдим въпроса как можем да изготвим законодателна рамка в Европейския съюз по отношение на разузнавателните служби и на европейско равнище, и на международно равнище. Това е отворен въпрос, тъй като разбира се за момента нямаме решение на европейско равнище. А относно рамковото споразумение, аз бих искала да, да си остана докладчик по тази тема, между другото, и бих искал да включим и основните права и прилагането им по отношение на разводните служби в САЩ. Това е един много важен дебат, който трябва да бъде проведен. Но до момента, в който не можем пряко да влияем върху разпоредбите, свързани с разнователните служби, е ясно, че не можем да гарантираме пълно защита на личните данни на европейските граждани. И ми се струва, че идеята за промяна предложат госпожа Уотфорд, т.е. Е, съвместното признаване в случай на сключване на споразумение, съвместно сътрудничество с тези страни е много важно. Но трябва да се замислим и за предприятията като Yahoo и Google, например. Важно е да се замислим дали самите граждани разполагат с възможността да направят осведомен избор за това какви данни предоставят и съответно какво е равнището на защита на тези данни. Трябва да, да работим за постигането на равнище на защита на личните данни, което поне да се равнява на равнището от директивата от 1995 година. Такава е целта ни и се надяваме Европейската комисия да ни подкрепи в частност в преговорите със съвета, защото това, което аз чувам като информация от съвета е леко притеснително. Изглежда, че няма отстъпване към момента от генералния мандат, който се отпусна ли и за директивата, и за регламента. Аз бих се радвала да видя промяна в тяхната позиция и се надявам и вие в Европейската комисия да окажете натиск. Благодаря ви. Председателят, както знаете, господин Албрехт е докладчик по регламента за защита на личните данни. А сега нека да продължим господин Друд, с който е докладчик по директивата. Ще бъда кратък, тъй като колегите казаха повече от важното, което имаше да се каже. Аз се присъединявам към техните притеснения, свързани с скорошните събития. Бих искал също така да припомня и казаното от госпожа Редин в нейната изказване, а именно, че последните събития от САЩ действително са, бяха един вид събуждане за всички европейски граждани за това, което се случва с техните лични данни. И ние трябва да си извадим правните полки, а именно трябва да гарантираме равнището на защита на лични данни в Европейския съюз и дори трябва да се опитаме да увеличим това ниво на защита, както в обществения, така и в частния сектор. Тук говорим за въпроси, които засягат живота на европейските граждани и техните основни права. И това трябва да бъде целта ни тук в Европейския парламент. Това и правим в моята политическа група, групата на социалистите и демократите. Това е позицията, която устояваме, и аз се надявам, че и останалите политически групи в парламента ще се ръководят от същите принципи, а именно ефикасна защита на основните права на нашите граждани. Това трябва да бъде основната ни цел. Накрая бих искала да благодаря на госпожа комисаря за полаганите от нея усилия. А по въпроса за директивата. Бих искал да ви благодаря за това, че отново потвърди своята позиция, че трябва да се разглеждат двата документа като пакет, защото отново се дочуват някакви слухове от съвета, трябва да призная и от някои политически групи в парламента, които малко ако ме притесняват. Не бива да жертваме директивата, просто за да постигнем нещо по реформата на защита на личните данни. Благодаря ви, господин Кели, който също се занимава с въпроса. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Аз също съм заинтересован от този въпрос, защото бях докладчик на комисията и тръпло защитата на личните данни и съм бил член и на делегацията на Европейския парламент в Съединените щати. А, ако се... Мисля, че а, много правилно е улучен момента за започване на преговори с американците, а, също и за пакета по, а, по който ще работим. И в целия въпрос за защитата на личните данни на нашите граждани. Ако беше дошъл в друго време, нямаше да е така лесно. Тук ключовият въпрос е, както каза и комисаря Рединг, да гарантираме равнопоставеност третирането на нашите граждани, гражданите на Съединените щати. Това искаме ние. И трябва да възстановим член 42 защото а, по този. Това трябва да стане на реалност, на него трябва да дадем приоритет. Искам също така да подчертая едно нещо, казано от и господин Керхалп. Американците ще излязат с мотивация или с обяснение за това, че са прекрачили границите че се опитват е, с всички сили да се борят с е, тероризма. Но те а, а, и така, че за нас не е лесно нали, а, да вървим преди тях, но в, а, основното е да има а, нормативна база и тя да бъде спазвана. Така че а, и американските гра, а, власти да бъдат една крачка напред пред а, терористите. А, и а, всичко да почива на законова основа. Затова сега смятам, че имаме възможност а, и се надявам а, всичко това да стане реалност. Благодаря. Господин Солгор. Благодаря. Нашите американски приятели промениха лозунга си вместо да можем, да ние скенираме, но на английски има игра на думите yes we can, yes we scan. И сега по въпроса мисля, че в бъдеще не трябва да се участва в такива тайни срещи, като последното в Билденберг. Някой спомена тук вашият говорител всъщност и не го отрече, не отрече тази, това обвинение. Може ли да коментирате по него? Аз не чета Daily Telegraph, така че моля ви, цитирайте ме какво пише, че съм казала в Daily Telegraph. Няма микрофон. Няма микрофон оратора. Yes, yes. Uh... Да, продължава оретора. Изяснете въпроса си. Може би тук е казано нещо от вашия говорител. Вчера в Дели Телеграф пишеше, че на пресконференция на комисията, дали е, вярно, че сте казали, че ще има някои последствия е, във връзка с е, предстоящите избори в е, Унгария и че не са оборени тези обвинения. Вие може да коментирате това? Госпожо Гион. Ами да намерение да говоря за призм. Ще говоря за нещо друго, но от самото начало държа да отбележа, че има много критично отношение към отношението на някои представители, в частност и някои институции, които имат много агресивно поведение към ромите. Много често, когато се говори за положението за ромите в Франция, се свидетели на една такава пропусклива памет. Както знаете, по това време миналата година започнаха проблемите, така да се каже, с ромите в Франция, а не бива да забравяме, че всъщност стигматизацията и дискриминацията срещу ромените във Франция започна по време на президентството на Никола Саркози и е прекалено лесно да се забрави този факт. Същата проява на пропусклива памет проявява настоящото правителство в Франция, когато забравя какви санитарни условия живеят някои от ромските общности във Франция и също така забравят редицата програми за интеграция в а, Франция, като например в Лион за една програма за интеграция на 450 роми, ако не стана ясно с този факт, госпожа Матия. И много бих се радвал и по други места и в други държави да се прави толкова много за интеграцията на ромите. И тук има въпрос, госпожо комисар, към вас. Знаем, че, има, че се публикуват редица доклади за положението на ромите в страните му происход и те са доста мрачни по отношение на жилищния фонд и на достъп до образование, до здравеопазване и по отношение на освояването на европейските фондове. Така че ще помоля да кажете няколко думи и по този въпрос за да може да преминем към следващия етап от стратегията и всички държави членки да поемат своята отговорност. Господин Ромева. Е... Благодаря много. Ще бъда кратък. Просто защото имам само два въпроса да добавя към казаното от колегите. Първия конкретен въпрос каква е оценката на госпожа вице-председателя на комисията на групата Палот, която сега се занимава с изпълнението на стратегията по отношение на ромите и как гледате на възможността тези, тези групи по влияние, Power Groups, да, бъд, да продължат да работят по-активно. Второто се отнася до нещо, което е доста, има дълга предистория но аз бях докладчик и по отношение на въпросите за сексуалната ориентация. И смятам, че, че в момента въпросът е блокиран в съвета и е важно да си напомним, че ние сме парламента. Аз съм питал поне 10 пъти за си искал деблокирането. Знам, че комисаря прави а, възможното по силите им, но в а, моят въпрос е в момента е, че а, се приближаваме към края на, нашия, на мандата на комисията, а това беше ангажимент, поет от комисията още в самото начало, а времето изтича и затова питам какви са конкретните действия, които прави, предприема комисията за, за деблокирането, за да можем ние да поемем и собствения си силен ангажимент. Господин Яхолино. Благодаря, господин председателю. Три кратки въпроса. Първо, комисаря засегна накратко прилагането на основните права. Тук влиза въпроси за, за затворите, нещо, което попада под юрисдикцията на държавите членки. Но програмата Стокхолм не споменава възможността за намеса и показване на помощ на държавите членки, ако има такава нужда. Или ако е на трета страна или друга държава членка, нейни граждани, които са в затвора. Особено в перспектива преди 20 2020 година. Аз присъединявам към много отказаното на колегите, но мисля, че границите на разумните действия от страна на американците бяха наистина прехвърлени и мисля, че комисаря добре прави, че е отговаря на това. Аз смятам, че ще е добре, може би, да се върнете отново в Либа и да, да ни говорите изцяло по а, този въпрос а, някъде в бъдещето. Сега по организираната престъпност. Аз съм докладчик, а, имам особено а, силен интерес към въпроса за обявяването на търгове. Трябва ни една гъвкава и добре организирана структура тук когато се борим с прането на, прени, на пари, с избягването на данъци, неплащането на данъци. Два важни елемента в борбата с организираната престъпност. Прането на пари е един идеален, една идеална тема за сътрудничество – и ще спре тук, защото виждам, че времето тече. Да. А, виждам, че сте изморен, господин председател, каза оратора. Не, не, отговаря председателя, не съм уморен, а просто следя а, така, че всички заявили желание да могат да вземат думата. Повечето от въпросите бяха отговор... беше отговорени госпожа Ганс по отношение на стратегията за интегриране на ромите. Знам, че ще се обсъжда скоро, но аз съм докладчик в Сянка по отношение също на ангажимента на неправителствените организации. Всички ние искаме да знаем каква става и по отношение на липсата на истинско добра воля по места в държавите членки, а също и доброто финансиране по отношение на въпросите с интегрирането на ромите. Искам да чуя от вас дали планирате или не да подкрепите този вид доклади в сянка в бъдеще. А, що това е част от финансовата подкрепа и на комисията, но а, ние внасяме такива а, проекти за в подкрепа на граждански организация и а, те ще продължат през следните две години. Аз затова искам да чуя вашето становище и вашата оценка. Другият а, ми въпрос е относно доклада на колегата Товариш. Ние, имахме, ние гласувахме в а, ще се гласува в пленарна заседание, но има предложение едно от тях е да се създаде тристранна среща и да се провежда мониторинг на ставащото, а от друга страна предложение за създаване на Копенхагенска група на най-високо ниво. И аз ще чуя, бих искал да чуя вашето становище по тези предложения. Благодаря. Merci, monsieur президент. Je voudrais... Euh, Госпожа Флотра, благодаря, господин председател. Госпожо Рединг, бих искала да обсъдя с вас последващите действия, последните въпроси. Става дума за доклада, прият през септември и във връзка с програмите е, за прехвърляне на задържани лица на ЦРО е, през Европа. Може би е подходящ момент да се обсъди този въпрос, защото а, скоро ще мине една година от приемането на този доклад и скоро Литва ще поеме председателството на Европейския съюз и в тази връзка тази страна, която е получила доста обвинения а, във връзка с тези прехвърляния, включително и с а, непредоставяне по надлежен начин на всички данни, изискване от Европейски парламент. Така че това е въпрос, който трябва да се обсъди. Върховният комисар по правата на човека на ООН през май е, заяви, че има особени е, притеснения за това до каква степен съответните държави могат да проведат съответните разследвания. Става дума за Польша, Литва и е, Румъния. И е, всичко това означава, че на практика отчетността пред гражданите е в доста тежко положение тук в Европейския съюз. Въобще как бе допуснато Съединените щати да действат по такъв начин на европейска територия? А, и, защо продължават да се злоупотребява с а, данни на европейските граждани пък днес? Госпо, госпожа Морвай, благодаря много, госпожа комисар. Както разбрахме, господин Обама вече е променил своя лозунг от е, Yes We Can на Yes We Scan. Американците подслушват на всички, четат имейлите на всички. Великобритания пък е, изглежда слага подслушвателни устройства на срещата на Г-20, така че положението с правата на човека е доста, е доста зле. Не е ли странно, че що се отнася до защитата на данните, продължавате да се занимавате основно с Унгария и с това дали или не в Унгария има омбудсман по защитата на данните или орган по защитата на данните. Не смятате ли, че е крайно време да се спре трансатлантическата война за Унгария? вторият ми въпрос. Доста сме чували от вас и от други водещи учени, като господин Тавареш, за потребността от разделение на властите и от проверки и контрол. И тъй като това е толкова важно, е необходимо и аз след въпрос на господин Шогор да ви задам въпроса какво правихте след срещата с, а, във връзка с, трилог, с диалога, а, какво направихте, а, защо вашите представители след групата, след срещата на групата от Билдерберг отказаха да дадат каквито и да било, каквато и да било информация. А, както каза господин Шокор, в унгарската преса има доста информация. Моля ви, приемайте принципа за разделението на властите на сериозно и в името на прозрачността отговорете на въпросите на депутатите в Европейски парламент. За това сме тър. Благодаря господин Салафранка. Благодаря господин председател. Нека да поздравя заместник председателя на Европейската комисия госпожа Рединг за сериозната работа, която върши, за ясните изявления, които прави и за решителността, с която реагира, когато в Гайрдиен излезе публикацията. И за това, че зададе на нашите партньори Съединените щати основните въпроси. От 14 юни им изявление на комисаря Рединг след среща с държавния секретар на Съединените щати. След като изслушах някои от коментарите, направени току-що, си давам сметка, че не всички колеги са запознати с това изявление. Тук се сещам за един испански комик – а, който казва, а, критикът е бил толкова зает да си пише критиката, че не е прочел книгата, не е имал време. Това се случва и сега. Няма какъвто и да било спор за това, че правата на европейските граждани по никакъв начин не подлежат на предоговаряне и че те трябва да се радват поне на същите права, като тези на гражданите на Съединените щати. А, и така, какви са резултатите от работата на трансатлантическата работна група и ако не са задоволителни, какво очаквате, какво намерявате да направите? Господин Виденхолцер, благодаря. По въпроса за призъм говорим много за доверието между Съединените щати и Европа. Честно казано обаче, трябва да се говори не за доверието, а за честно, честността. Нека да ви припомня едно проучване във връзка с киберпрестъпността, представено на 20 февруари – проучване, което изглежда не бе достатъчно широко забелязано. Има обаче е, е, сериозни поводи за притеснение, които са очертани и в това проучване, именно въпроси свързани с конкретни законодателни мерки в Съединените щати. По отношение на трансатлантическото споразумение за търговията. Може да се каже, че не всички аспекти могат да се засегнат само през търговско споразумение. И така, какво смятате вие по този въпрос? И освен това, ако искаме защитата на данните да, се, е, да получи повече внимание, какво ще правим? Как ще го направим в рамките на търговско споразумение? Госпожа Ярока, извинявам се, че закъснях. Е, е, искам да задам въпроса във връзка с стратегията за ромите. Въпросът ми по-конкретно е следният. Очакваме с нетърпение вашето съобщение и позицията ви за поведението на някои конкретни държави, по-конкретно Франция, спомената вече от някои колеги. Но преди да излезе това съобщение, искам да кажа следното. Едно от основните предизвикателства, с които се сблъскваме през последната година, е следното. Има твърде голяма липса на конкретни показатели и цели, които да ни позволят да измерим постигнатия напредък. Имаме нужда от проучвания сред самите роми, за да се разбере как действат тези програми. Поради факта, че няма достатъчно стимули или достатъчно санкции, опасявам се, е, пътната карта е, няма как да бъде да доведе до реални резултати. И така, не е ли добре да се обмисли някакъв възможен вид набор от индикатори, които да позволяват измерването на напредъка по отношение на проблемите, с които се сблъскват с ромите – а, така че да може а, да се измерват тези проблеми. В момента такива цели са заложени единствено в Унгария. Благодаря, госпожо Пападал. Бъдете кратка, моля. Ем, Благодаря ви, господин председател. Госпожо Радинг, както знаете, 2013 година е Европейската година на гражданството и идеята е европейските граждани да участват в демокрацията и в процеса на взимане на решения. Всякъде около нас обаче се вихрят скандали и шокиращи събития. Спомняте си какво се случи в Кипър с нарушаването на правата на гражданите чрез а, данъка върху депозитите. В Гърция имаше нарушаване на медийният плурализъм чрез закриването на националните радио и телевизия. Как можем отново да си върнем доверието на европейските граждани с, всичко това, което се случва в момента? Към това се прибавя и нарушаването на правото на неприкосновеност на личната информация от страна на Съединените щати. Как смятате, че можем да върнем доверието на европейските граждани в европейските институции? Благодаря ви, господин председател. Действително трябва да признаем, че е, темите, които обсъждаме днес, заслужават една много дълга дискусия. Виждам, че госпожа Матио и госпожа Сипел поискаха за втори път а, думата, но ще ви помоля да се ограничите в рамките на 30 секунди. В противен случай не знам как ще се справим. Господин Тавареш, вие ли сте поискал думата? Не съм ви видял. Извинете. Тогава вие имате думата. Добре, тогава, господин Тавареш, вие ще имате думата последен. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожа заметник председател на комисията, Аз високо оценя факта, че, споменахте докладът ни днес. Разбира се, очаквам гласуването му в пленарна зала, но само на нещо ще кажа по въпроса за Унгария, а именно новият закон за национална сигурност, който не е включен в доклада ми. Поискахме официален превод от страна на унгарското правителство. Все още не сме го получили и искам вашата помощ в това отношение, тъй като в този закон има много подсидълни разпоредби. Той дава възможност за редовно подслушване на високопоставени служители на унгарското правителство включително и високо поставени съдии, а няма нужда да ви казвам колко сериозни проблеми създава това по отношение на основните права. Малкото време, което ми остава, бих искал да задам един основен въпрос по член 2. Ние смятаме, че член 2 съдържа много ценни, много важни ценности, които не могат да се измерят количествено. Ето защо имаме нужда от истинска политическа воля и политически контрол, който да гарантира прилагането на член 2. Ето защо ние настояваме за създаването на групата на високо равнище от Копехаген. За нас член 2 наистина е много важен предвид обсъденото от министрите е, на вътрешните работи в съвета. Бих искал да чуя мнението ви по този въпрос, както и по въпроса за високото, закупата високо равнище от Копенхаген. Благодаря ви. Председателят, моля да остане да запазите тишина, тъй като очакваме отговорите на госпожа Рединг. Важно е да чуем отговорите преди да започне гласуването, защото тук наистина се задават много важни въпроси, както казаха и редица колеги. Госпожо комисар, имате думата. Господин казател, искате от мен нещо почти невъзможно, а именно да отговоря на всички тези важни въпроси, които се нуждаят от важни и изчепателни отговори. Надявам се да се върнем отново на всички тези въпроси, когато Европейския парламент завърши своят принос. Така, първо относно конференцията от Билдерберг и цитатът, който очевидно се появил в някои медии, ще кажа само едно изречение. Всичко това няма никаква връзка, каквато и да е била връзка с реалността. Добре, уточнихме това, сега да поминем към по-сериозни неща. Първо, пакета за защитата на личните данни. Съгласна съм с казаното от всички членове на комисията, а именно трябва да запасим подхода за пакет между регламент и директивата. И съм напълно съгласна с всички членове на комисията, казали, че има едно, основ, едно условие, което е абсолютно безапелационно. Става въпрос, че не бива да се е, допуска отслава на стандартите от директивата от 1995 година. Напълно съм съгласна, трябва да поддържаме в ред собствения си дом. Това е много важно и това е най-правилният, най-правилното послание, което може да отправим към американските ни партньори. За нас е жизненно важно незабавно да приемем нашето ново законодателство, тъй като това законодателство ще се прилага към всички компании, които развият дейността си на територията на Европейския съюз, независимо каква е тяхната националност, независимо къде се намира тяхното седалище или къде се намира технологията, която ползват извън Европейския съюз. И това е от първостепенна важност. Докъде сме стигнали с реформата на защитата на личните права? Няма да ви казвам къде сте стигнали вие с, а, в Европейския парламент, знаете го по-добре от а, мен. Но ще кажа няколко думи за съвета. Действително чуват се много противоречиви слухове за случващото се в съвета. Аз държа да окажа необходимата благодарност на ирландското председателство, което свърши забележителна работа. Успя да се справи с глави първа до четвърта от регламента и предложи преразгледан проект вариант на тези глави, който беше подкрепен от съвета, въпреки опитът на няколко държави членки да блокират предложението. Большинството от държавите членки обаче подкрепиха ирландското предложение. А относно директивата, първо четене приключи в съвета, така че както виждате в съвета се напредва с добро темпо по пакета и аз се надявам, че след случаят с призм, съветът и парламента ще продължат работа по досието по такъв начин, че да се приключи работа по него преди края на мандата на настоящия парламент. А сега няколко думи за случаят с призм. Вярно е, че изпратих писмо на 10 юни тази година до Ерик Холдър, писмо, в което зададох много конкретни въпроси. Вярно е също така, че на някои от тези въпроси получих отговор на срещната ни, проведена в Ирландия. Вярно е също така, че не получих отговори на всички въпроси. Ето защо, заедно с колегата Малмстрем, изпратихме още едно писмо до главния прокурор на САЩ, което заявихме следното – на заседанието нямахме възможност да получим отговор на всички въпроси, зададени в писмото ни на 10 юни. Предвид важното важността, която отдава общественото мнение на този случай в Европейския съюз, ще се радваме да отговорите на всичките въпроси от писмото ни възможно най-скоро. Притесняваме се в частност от, от, от размерът на събраните данни, приложното поле на събираните данни, както и съдебната информация за европейски граждани, която е събирана. Това е част от, наш, от действията, които предприехме. А по въпроса за експертната група, която ще бъде създадена, заедно с госпожа Малмстрън, поискахме първата среща на тази група да се проведе през месец юли, т.е. възможно най-бързо но преди създаването на тази експертна група искаме да получим отговор на въпросите зададени е, в е, нашето писмо от 10 юни. И това е официалното изявление на Европейската комисия и се надявам, че всички членове на вашата комисия ще получат копие на това официално изявление. А сега на някои от конкретните въпроси относно изготвянето на правилата за защита на данните в Европейската комисия. Спомняте си, че преди 18 месеца Европейската комисия предложи законодателен текст и това беше предложението на Европейската комисия. Предишните варианти на текста не представляват официалното предложение на Европейската комисия. А сега на конкретният зададен въпрос относно един от членовете, който фигурираше в една от предишните черновия, който вие цитирахте като член 42. Ако се запознаете с, с, с съображение 19 от преамбюла, ще видите, че това, за което вие питате, е записано в регламента. Много ясно е разписано, че правоохранителните органи от трети страни трябва да искат информация съгласно правно определените канали, Знам, че тук в Европейския парламент се внасят изменения, за да бъде превърнат този, това съображение от преамбюла в член от основната част на регламента. Ами, мога само да кажа, призовавам Европейски парламент да поеме своята отговорност, ако прави подобни предложения. Аз лично нямам никакви възражения срещу тази идея. Но държа да отбележа, че от 2011 година всеки път, на всяка среща с американците се обсъжда законът Патриот Акт. тъй като ако не се преминава, тъй като всъщност ако американските служби искат директно от компании информация за европейски граждани, това е в нарушение с разпоредбите на международното право. И това го повтаряме непрестанно. По въпроса за разнователните служби, разбира се, те не попадат в нашите правомощия. Ако обаче прочетете изявлението на Европейската комисия след срещата с генералният прокурор на Съединените щати, там ясно се заявява, че дори и в дейностите на разнователните служби продължават да съществуват основните права, заложени в Хартата за основните права на Европейския съюз. Ето защо защитата на, на основните права на европейските граждани безспорно трябва да се гарантира и в това отношение. Следващия въпрос е свързан с пакета за процесуалните права. Както казах и във встъпителното си изказване, работи се по този пакет и в него е включена и правената помощ, както нееднократно съм обещавала пред парламента. Също така ясно заявих пред съвета, че след като гарантираме достъпът до адвокат, и между другото искам да ви благодаря за подкрепата за този текст, след като веднъж гарантираме достъпа до адвокат, трябва да преминем към въпросът за правната помощ и за уязвимите за подозрени, както и за въпроса за презумцията на независимост. Така че, както беше вече заявено, есента ще разполагате с конкретното предложение, за да знаете с какво трябва да се заемете след края на лятната вакансия. По въпроса за непредложените непълнолетни лица, искащи убежище, това е въпрос, който попада в ресора на колегата Мамстрел. Господин председател, помолете ми да бъда кратка, но все пак се опитвам да отговоря на всички въпроси. И така продължаваме нататък член 19 от директивата става въпрос за новата директива за равенството от 2008 година. Действително, по него има блокаж и всяко председателство се, опича, се опитва извинете, да преодолее този блокаж и всеки път се сблъсква с една и съща реакция. И вие самите от личен опит знаете при пътуването си из Европейския съюз, че обикновено багажа не идва само от една държава членка, а от няколко държави членки. И тъй като има бокашна група държави членки, няма никакъв напредък в съвета. Защо не оттегля това предложение? Въпросът е принципен. Това е едно добро предложение и по-голямата част от държавите членки подкрепят въпросната директива. Така че защо да я оттеглям? Не, предложението си остава на масата за преговори. И не Европейската комисия трябва да отстъпи от позицията, която е получила подкрепа от страна на Европейския парламент и по-голямата част от държавите членки. и мога само да насърча следващите председателства на съвета да продължат работа и търсене на компромис. По въпроса за ромите, от 2011 година имаме нова а, рамкова програма, която беше подкрепена от всички държави членки, както и от Европейския съвет. Тоест не само от съвета, но и от а, Европейския съвет. След това държавите членки представиха своите национални стратегии за включване на ромите. Така че трябва да запазим набраната инерция и да продължим по-нататък. И това ще сторим едната седмица с предложение за препоръки на съвета, основаващи се на недискриминацията. А всъщност недискриминацията представлява правната основа за тези заключения на съвета идната седмица ще представя два текста, съобщение на комисията и препоръки на съвета. И по този начин ще направим обзор на случващото се. Всички знаем, че трябва да се предприемат допълнителни мерки. Ето защо насърчаваме наличните ресурси, като например фондовете, които не се използват. Да използват и други варианти, да привлекат местните власти и гражданското общество. Да, съгласен съм, държавите членки трябва да приложат по-строг контрол и наблюдение и също така да а, гарантират прилагане на вече договорените мерки, ако искаме да постигнем конкретни резултати. По въпроса за пътната карта за ЛГБТ, разполагаме с такава стратегия, откакто започнахме работа. Първо, има законодателна инициатива за недискриминацията. Първоначалното предложение за директивата беше блокирано по отношение на, бе, на пакета за, за беженците и обечището, тъй като имаше дискриминация възоснова на сексуалната ориентация. Така че ние блокирахме предложението, съвета промени своята позиция, след което продължи процеса на преговори по пакета. На второ място, комисията предлага и продължава да се бори за въвеждане на законодателство, борща срещу дискриминацията възоснова на сексуална ориентация. Помогнете ни тук също да преодолеем блокажа. Евро... Съда на Европейския съюз разглежда въпроси като, например, дискриминацията срещу хомосексуалните в футбола. На трето място. Започвали сме съдебни преследвания срещу държави и членки. Ще дам един пример. Имаше подобна процедура срещу Малта и Малта промени своето национално законодателство, за да стане то съобразно с изискванията за недискриминация при пъту, свободното пътуване в Европейския съюз. Така че, както винаги, когато има някакви нарушения, аз се намесвам. Освен това, подпомагаме неправителствените организации, които се борят за равни права за ЛГТБ общността в Европейския съюз. Не бива да объркваме идеята за създаване на набор от критерии за положението с правосъдната система в държавите членки. Тези критерии вече са включени в европейския семестър и това беше неочаквано и за нас постижение. Ще видим какво ще се случи от тук нататък. Както вече казах, въз основа на тези критерии в рамките на европейския семестър бяха изготвени специфични, специални препоръки към 10 държави членки. Европейския съвет трябва да приемем въпросните препоръки. Нека да видим дали това ще се случи. Ако това ще се случи, това ще бъде огромна стъпка напред. Едновременно с това съм съгласна с а, тези от вас, които казаха, че така няма да се разрешат сериозните проблеми, свързани с а, върховенството а, на законът и член и какво ще се случи, ако няма възможност за използване на член 7. Обсъждани бяха въпросите, ще има скоро отново среща по ГАТ. На 28 август ще има заседание, което ще бъде посветено само на този въпрос тъй като председателят на Европейската комисия възнамерява да обясни пред намеренията на Европейската комисия в речта за състоянието на, на Съюза през септември, с което ще има обсъждане пленарна зала през октомври в парламента. През ноември ще се проведе конференция на високо равнище, посветена на съдебни, съдебната система. Така че ние наистина търсим решение, решение, което да не е решение на конкретен проблем, а решение с хоризонтален характер, което да може да се прилага всеки път, когато трябва да се постига напредък по отношение на върховството на закона. Вече я съм заявяла пред съвета, повтарям го и пред вас. За мен най-доброто решение ще бъде един вид член 121, какъвто има за економическите въпроси. Но за целта най-вероятно ще трябва промяна в договорите. Но преди това ние трябва да проведем задълбочен анализ с принос от всички европейски институции, за да видим какви са възможности ни в рамките на настоящият договор и какви варианти има за изменения в договорите. И да, запознах се с съдържанието на доклада на господин Тавареш и ако в пленарна зала се съгласите с идеята да се създаде група с високо равнище от Копенхаген. Разбира се, това може да бъде една от мерките, която ще предвидим, но разбира се, ще изчакам да видя какво ще бъде решението в пленарна зала относно доклада на господин Тавариш. Въпросът на господин Тавариш за а, унгарския закон за надзора. Комисията е запозната с тревогите по отношение на този законодателен акт, но ние разбира се не можем да направим нищо преди много задълбочено да го анализираме, защото когато комисията излиза с предложения, с анализа, тя действа като квази юридически форум, псевдоюридически форум, така че винаги трябва да има много солиден а, правен анализ. България. а Надявам се, че България ще успее да проведе една трайна реформа. Аз си отбелязах за а, информацията, че кандидата, който е бил назначен за председател на тази агенция, е бил оттеглен и така се възстановява моралният интегритет. Сега беше зададени въпроси за тайните арести от ЦРУ но знаете, че а, колегата ми, а, комисара а, Малстром и аз изпратихме писмо и в това писмо повдигнахме основни въпроси, какво може да се направи за разкриване на истината и за повторение на тази практика, но много малко отговори получиха. Да, наистина доста продължителна бе дискусията, председателя казва, но трябва всички да се съгласим, че чувствителността на темата го изискваше. Така че благодарим ви, благодарим за вашето а, търпение. Ние сега ще преминем към гласуването. А, разбирам, а, благодарим също така и усилието на комисаря а, Рединг да отговори на всички тези конкретни въпроси, които наистина се нуждаеха от отговор. Благодаря. Okay, now... Сега. Напомням за картите за гласуване, каза председателя. Ако някоя няма, претете да ви я донеса. Ако всички са съгласи, сте съгласни, преминаваме към гласуване. Okay, let's catch up. Proceeding to the vote. Да преминем към гласуване, казва председателя. Shall we still take a minute? Да ви дам ли още минута? Имате ли нужда от малка почивка, госпожа Макия? Какво ще кажете?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 Come on. Shall we go? Да започваме ли, председателя? Да започваме. Е, НП, още две минути ли? revision tempo. Okay, okay. Shall we go? Да започваме ли, председателя? Гласуваме по право на достъп до адвокат в е, наказателни производства. Започваме с компромисен текст. Гласуване амблок, както поне аз така разбирам, каза председателя. Само едно гласуване. Който е за, моля да гласува. Против? Въздържали се? Приема се. Последно гласуване е електронна проверка. Гласувайте. Край на гласуването. Какво виждаме? 49 за, Двама против. Приема се. Госпожо Антонеско, поздравление. Продължаваме. Госпожа Антонеско. Искам накратко да благодаря на колегите си. Това беше наистина работа в екип. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка, които работиха много усилено. На комис... комисията също, на комисаря Вейл и на госпожа Рединг. Също да благодаря на секретарята на съвета и на докладчиците в сянка от всички политически групи, но най-вече на докладчиците в сянка. Какво искате, пита председателя? Обяснение. На, гл... на вод на нашата група. Ние гласувахме за, защото има подобрения, но има и неща, с които не сме съгласни. Едно от тях е по един основен въпрос. Причините за изключителността а, при а, даването на достъп на лицата до адвокат. Добре, отбелязваме си вашето обяснение на ВОД, това изявление. Сега минаваме по-нататъка. Доклад за създаване на Европейска система за наблюдение на границите. По същия начин ще действаме анблок и по електронен път. Първо, който е за, против, въздържали се, добре, приема се. Сега да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Четиридесет един за, 8 против. Благодаря на господин Мелдър. Сега минаваме към Както разбирам, казва председателя, допълнително гласуване с някои изменения. Сега вече трябва да се съсредоточим. Първо гласуване на а, проекто предложение за резолюция за прилагане на Европейската вътрешна, а, стратегия за вътрешна сигурност. Изменение едно.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 против. Не е ясно да проверим. Седмо. Моля, гласувайте. Някъде има разделителна линия, да видим. 31 за 19 против. Ясно, очевидно е прията. Осмо, Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Девето изменение за. Против. Въздържали се. Приема се 10. За. Против. Въздържали се. Приема се 12. За. Против. не няма достатъчно дигнати ръце. Нека проверим, каза председателя. 12. А, моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 34 за, 17 против. Приема се. 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, против, Въздържали се. Приема се 15. Добре, добре. Ще проверим 14-то. Да проверим 14-то, каза председателя. Гласувайте, прекратете. 18 за. А, отхвърлено 3-4 против. Трябва не е лесно да се каже, когато не се вдигат ръце. Аз мисля, че наистина виждате, че сгрешихте. Господин Вайденхоф гласа. Тогава, нали проверихме електрон? За, против, отвърля се. Това беше 15, 18 е оттеглено. 16 с устно изменение. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 19 отхвърля се. 20 за, против, въздържали се, приема се. 22 с, извинява се председателя, 21, кой е за? против, въздържали се, отхвърли се. 22 със устно изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 да проверим. Искате да проверим 22? Е добре, проверяваме 22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 22 за 28 против. отхвърля се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, приема се. 27 приема се. 28 приема се. 29 не. Какво става? Какво става? Да проверим 28. Проверяваме 28. Гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. 30. Извинява се председателя. 29. Кой е зад? Кой е против? Въздържали се. Отвърля се този път. 30. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 31. Извинявайте. Пада. 32. 32. И също пада. Да, извинявам се, каза председателя. А не пада. 32 не пада. Той е живо. За. Против. Въздържали се, отвърли се. Добре да проверим 32. Проверяваме 32. Край на гласуването. 27 за, 23 против. Приема се. Но моля, дигайте ръце. Да, от групата се разбира, но ако така някои са лениви, е трудно. 33 за. Against? Abstentions adopted. 30... Приема се. 34 за, против, Задържали се, отвърля се. 35 за. Против, въздържали се, приема се. 37 за. Против, въздържали се, приема се. 36 за. Против, въздържали се, приема се. 38 за против, въздържали се, отвърли се, 39 за, против, въздържали се, отвърли се, 40 за, против, въздържали се, приема се, 41 за, против, въздържали се. Не е ясно, но мисля, че бе прието. Прието. 42. Тук имаме разделно гласуване. Така ли? Първа част за, против, въздържали се, приемате. Приема се втора част. За, против, въздържали се, приема се. 43. За, против, въздържали се, приема се. 44. За, против, въздържали се, отхвърля се. 45. За, против, въздържали се, приема се. 46. За, против, въздържали се, приема се 47 за, против, въздържали се, отвърля се този път. Може би греша, затова нека проверим. Сега проверяваме 47. Тридесет и два против. Отвърля се. Четиридесет осем за. Против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 против въздържа се, приема се. 58, приема се. Сега в окончателно гласуване по електронен път започваме. 25 за, 8 въздържали се, 19, извинете, 8 против, 19 въздържали се. Приема се. Аз а, Искам да се поздравя сам себе си като а, докладчик. Да минем нататък. Укрепване на трансграничното сътрудничество в областта на правоприлагането в Европейския съюз, прилагане на решението от Прюм и европейски модел за обмен на информация XM. Изменение първо. Отвърля се. Изменение второ за против, въздържали се, приема се 3, за, против, въздържали се, мисля, че се приема, четвърто, за, против, въздържали се, приема се, пето, за, против, въздържали се, приема се и окончателно гласуване с електронна проверка. Моля, гласувайте край на гласуването. 50, двама против, няма въздържали се. И отново себе си поздравявам и минаваме на проекто доклад на Натали Гризбек положението на непридружените непълнолетни лица. Госпожо Гризбек, Гризбек. Благодаря, господин председател. Подадох едно основно изменение по 43, което добавя нова точка. Предлагам да се замести края на фразата със следната фраза. With full respect for their fundamental rights.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 против, въздържали се, приема се. Позоваване 4 от преамбила за, против, въздържали се, приема се. 5 позоваване за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се, приема се. И седма точка от преамбила за, против, въздържали се, приема се. Изменение 14 за, против, въздържали се. Нека да повторим за, по 14 за,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 27 against 20. 27 на 20. Приема се. Трима въздържали се. 21 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисни изменения 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. 25 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 26 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 18. Извинете. Пропуснах 27. 27 за. Против. Въздържали се приема се. Компромисно изменение 18 за. Против. Въздържали се приема се. 31 за. Против въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, приема се. ФЕМ 4 за, против, въздържали се, приема се. ФЕМ 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. ФЕМ 15 за, против. Нека да направим електронна проверка. Няма яснота. ФЕМ 15, моля гласувайте.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 въздържали се, приема се. Компромисно изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. на изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. Фем 1 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 7 за, Чакайте, има разделно гласуване по първата част. За. Против. Въздържали се. Приема се. По втората част. За. Против. Въздържали се. Същото съотношение. Приема се по третата за. Против. Въздържали се, приема се по четвъртата за. Против. Въздържали се, приема се по петата за. Против. Въздържали се, приема се. Изменение 60 за против, въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. 66 за, против, въздържали се, приема се. 68 за, проверка по 66. Моля, гласувайте. Now closed. 36 against 16 was adopted. 26 е, на 16 приема се 68 за, против, въздържали се, отхвърля се 69 за. Нека да направим електронна проверка по 68. Край на гласуването. 23 на 30 гласа, от 22 на 30 отхвърля се, 1, 9 за, против, въздържали се, приема се, 2 24 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис 8 за, против, въздържали се, приема се, 9, 3 за, а не всъщност то се покрива от компромис на изменение 8. Отпада. В такъв случай отиваме на 76-то изменение за против, въздържали се, отхвърля се. 8, 80 за, против, въздържали се, приема се. 82 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. Фем 5, втора част за, против. Въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 9 за, против, Отхвърля се. Извинете, приема се. 9-7 по първата част. Иска да проверка по компромис на изменение 9. Нека да я направим. Заповядайте. There it goes. 30 against 22. Adopted. Now. 30 на 22 гласа. Приема се 9-7 по първата част. За, против, въздържали се, приема се. ФЕМ 1 за, против, ФЕМ 9 изнесе за, против, въздържали се, отхвърля се. ФЕМ 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. 90 за, 90 до 93 а, блок. Моля гласовете за, против, въздържали се, отхвърлят се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. 96-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 102 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. 102 за, против, въздържали се, отхвърля се. ФМ 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. 105 за. 105. Какво казвате? За какво става дума, моля ви, обяснете. Мисис Холмайер. Excuse me? amendment. Госпожа Холмайер. Има устно изменение, ако ни позволите. Има и разделно гласуване по първа... на две части. Първата част е следната. Не, по втората. Измененото предложение за директива на Европейския парламент и съвета създава норми, които не забраняват задържането на неприлежаваните пълнолетни. Това е фразата. трябва първо да изслушаме докладчика. Госпожа Гризбек, какво смятате по темата? Господин председател, мисля, че е твърде късно да се иска разделно гласуване. Това трябваше да бъде направено вчера вечерта. Нали така? C'est un amendement oral. Je crois que ça a été négocié avec les shadows, c'est ça Става дума за устно изменение. Мисля, че това беше договорено с докладчиците в сянка, нали така, Натали? Председателят. Ако не греша, за да се въведе устно изменение след крайния срок е необходимо да има консенсус. Ако няма единодушие в подкрепа на това устно изменение, няма как то да бъде прието. Това е господин Трианта Филидис. Благодаря, господин председател, тъй като това е моето изменение. Аз е, протестирам против устното изменение, защото мисля, че то отговаря на гласуването до тук. Просто искаме пакета за обежището, така както е гласуван, да даде възможност да има по-добри условия за непълнолетните лица. И точно това правят тук. Настоявам да се спазват изключенията, дефинирани от директивата. Така че въздържам. Така че протестирам. Госпожа Корасабил, благодаря. Съгласих се с госпожа Крисбе, която каза, че е съгласна и имам писмено потвърждение от секретарията за допустимостта на устно изменение по тази точка, а именно свързана с е, основното, основния ангажимент малолетните лица да не бъдат задържани. Другата част, е, която продължава от е, силно съжалява до търсещите обежище, трябва да се гласува отделно, а, това беше поискано от НП всъщност, господин председател. Имаме а, писмен отговор. А, благодаря, госпожо Кораса Билт, но ако правилно съм информиран за правилата по устните изменения, те а, могат да се гласуват тук веднага, а когато, а, това не става, а когато не става дума само за устно изменение, става дума за разделно гласуване, тогава то трябва да е поискано от по-рано, преди срока. Изглежда обаче това не е така. Това не е било направено. Има ли възражение срещу устното изменение? Има възражение, така че много съжалявам, госпожо Кораса Билт, има възражение. Съжалявам такъв случай нека да преминем към гласуването на 105-то изменение. И така. За 105-то? Против? Въздържали се? Приема се. 106-то за? Против? Въздържали се? Отхвърля се.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 Отхвърля се компромисно изменение 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. 126 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към 139 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 13 за против, въздържали се, приема се. 143 за, против, въздържали се, приема се. 96 за, против, въздържали се, приема се. ФЕМ 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. ФЕМ 18 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 21 за, против, въздържали се, приема се. А сега преминаваме на 155 за, против, въздържали се, приема се. 157 за, против, въздържали се, отхвърля се. 161 за, против,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 против, въздържали се, приема се. 181 изменение за, против, въздържали се, приема се. ФЕМ 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. ФЕМ 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. ФЕМ 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 182 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 100... Добре, 184 за, против, въздържали се, отхвърля се. 183 за, против, въздържали се, приема се. След това 187. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 16. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 17 на две части. Не, то всъщност отпада. Първо компромисно изменение 17. За. Против въздържали се, приема се. А сега по втората част, тя не е отпаднала, по втората част, за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега преминаваме към 202 за, против, въздържали се, приема се, 205 за, против, въздържали се, отхвърля се, ФМ 12 за, против, въздържали се, отхвърля се, ФМ 20 за, против, Не ми е много ясно какъв е резултата. Нека да направим проверка. Заповядайте. Now closed. Край на гласуването. 22 на 29 гласа отхвърля се. 206 за. Против. Въздържали се отхвърля се. 207 за. Отпада, извинете. 207 за, против, въздържали се, приема се. 208 за, против, въздържали се, отхвърля се. 209 за, против, въздържали се, отхвърля се. 210 за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме по крайния вариант на текста електронно. Заповядайте. Closed. Край на гласуването. Какъв е резултата? 48 гласа за, 4 гласа против, няма въздържали се. Поздравление за госпожа Гризбек. Please, if we may proceed right away to the following point, because we are way back. Ако искате, нека да продължим незабавно следващата точка от дневния ред, тъй като доста закъсняваме. Yeah. Yes, do you take a, a break rápida sobre el texto adoptado, el texto para la, la televisión de la Unión Europea? Por favor, luego, por favor. Es que, es que lo, se lo ruego. It's actually 15 minutes, because we are, we are in delay, eh? 15 minutes. Всъщност закъсняваме само с 15 минути. А сега ще чуем доклад на Комисията до Европейския парламент и съвета за третия 6-месечен доклад относно функционирането на шенгенското пространство. На 31 май комисията прие този трети доклад относно функционирането на шенгенското пространство. Помолихме комисията ни представи първият и вторият доклад. Сега я молим да ни представи третият доклад. Той представлява един много подробен обзор. Така че сега ще чуем комисията, след което и колегите, които искат да добавят нещо. Комисията, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви тази възможност да ви представя тази трети доклад за периода от ноември 2012 до април 2013 година. За нас този доклад е много важен част от управлението на шенгенското пространство. Другите два важни аспекта бяха обсъдени от вас миналата седмица в пленарна зала и ние се радваме, ще се радваме новият механизъм да влезе в сила възможно най-бързо. Също така с удоволствие отбелязваме, че в рамките на този доклад за период докладване има по-малко залавяния на къскотовската граница основно, но все пак трябва да разгледаме и евентуалните последици от прехвърляне на нелегалните миграция към скопътната граница с България и морската граница с Гърция. Също така кризата в Сирия оказва своите последици, но трябва да отбележим, че броят на сирийските граждани, заловени на външните граници Европейския съюз е намаляло. Едновременно с това трябва да обърнем внимание и на положението в Средиземноморието. С удоволствие отбелязваме, че пред, само преди няколко минути вие гласувахте за развитието на Евросур и ние се надяваме, че създаването на системата за гранично наблюдение ще ни позволи да избегнем бъдещи трагедии в Средземно море. Знаете, че е, взехме предвид последното решение на Съда на Европейския съюз относно операциите на Фронтекс и в частност за работата с търсещи лица. С нетърпение очакваме по-нататъчните дискусии и с вас и съвета по това досие и се надяваме да постигнем бърз напредък. Относно положението в самото шенгенско пространство, все още имаме липса недостиг на информация за повторното всъщност за вторичните те наречени вторичните предвижвания и се надяваме да започнем да събираме така, в такива данни от 2014 година нататък, тъй, като те ще ни бъдат полезни за създаване на бъдещите ни стратегии за миграция. Радвам също така, че влезе в сила второто поколение на Шенгенската информационна система. По този начин има нова категоризация на тревогите. Има нова роля на тъй наречената ИОЛИС, Европейската агенция за оперативно управление на широкомащабната информационна система в областта на свободата, сигурността и правосъдието. И накрая радваме се, че влезе в сила и ВИС, визовата информационна система в нови региони, т.е. в Северна Африка, преди няколко дни в Източна Африка и в Централна Африка. Това беше краткият ми обзор. Ще се радвам да отговоря е на въпросите ви. Благодаря. Thank you so much for the comprehensive information on the report. Благодаря ви за краткото изказване и за синтетичното представяне на доклада. А сега давам думата най-напред на господин Хичио. Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искал да благодаря на комисията за доклада. Тъжно бележа, отбележа, че когато одобрихме новото управление на шенгенското пространство, Европейската комисия беше натоварена с нови правомнощия по отношение на достижението на шенгенското право. Тази система е много подробна и с много високо качество – има намаляване с 50% на преминаванията на, вътрешен, на външните граници, в частност преминаванията на гръцко-турската граница благодарение на операция Щит. Но този сериозен напредък и тези положителни резултати не опростяват достъпът до убежище и до международна закрила на лицата, които започват подобна процедура. Ето защо бих искала да помоля комисията да се съсредоточи не само отново въпросите свързани с сигурността при достъп до шкенското пространство, но също така и на аспекта достъп до лица, търсещи убежище до съответната процедура. И освен това, още веднъж моля Европейската се радвам, че Европейската комисия подкрепя присъединяват на България и Румъния към, Румъния към шенгенското пространство. Радваме се, че съветът промени своята позиция. Господин Папа Николао. Благодаря ви, господин председател. Това е третият доклад, който ни представя комисията. Спомням си, че в първия доклад имаше много отрицателни данни за Гърция, тъй като Гърция беше точката на влизане на голям брой нередовни мигранти и е за нещастие положението не се е променило. Предвид климата в Гърция през летния период най-вероятно ще се засилят проблемите по морската граница. Спомням си, че първата, че първата оценка имаше отрицателни коментари за Гърция. Във вторият имаше по-скоро положителни, твърдеше, че има напредък. А сега в третия доклад се говори, че има стабилизиране на ситуацията, по-малък брой залавяния на границата и се питам дали в бъдещите доклади могат да се включат и някакви коментари относно сътрудничеството с трети страни, в част сътрудничеството с Турция дали можем да имаме някаква по-добра представа за подходът на комисията за възможности за сътрудничество с Турция. Дали според комисията това сътрудничество се е подобрило или не. И също така как можем по-добре да защитаваме шенгенското пространство чрез по-добро сътрудничество и комуникация с трети страни. Благодаря, госпожа Занока. Съвсем накратко Искам да изкажа подкрепата и на нашата политическа група за комисията и благодаря на комисията, че спомена България и Румъния. И аз също се надявам, че, Европейската, че съвета, извинете, ще вземе предвид това становище на Европейската комисия. Благодаря. Аз лично нямам въпрос, но и аз държа да подчертая, че много се радвам на този положителен доклад. Радвам се и на тази справедлива оценка на успехите постигнати от Frontex. Благодаря на Европейската комисия за, на този, за този трети доклад. И ще дам думата на представителите на комисията за отговор на въпросите. Благодаря ви. По въпроса за намаляване на броя на заловените лица. Да, има такова намаляване, но разбира се, ако има искане на убежище, трябва да има достъп до процедурата за искане на убежище. Това ми се струваше съвсем естествено, затова и не сме го отбелязали изрично в доклада. По молбата на господин Папа Николао да предоставим по-подробна информация за сътрудничеството с Турция, винаги е трудно да оценим колко точно данни трябва да включим в доклада, защото се опитваме да се съсредоточим само върху достиженията на шенгенското право, но е важно да се отбележи и сътрудничеството с трети страни, за това сме обърнали, сме отделили цяла глава на визовата политика и споразумението в това отношение. Но Естествено, сътрудничеството с Турция е много важен елемент за гарантирането безопасността на външните ни граници. Надявам се да съм отговорила на всички въпроси. Благодаря ви. Благодаря ви отново за краткият отговор. Продължаваме с следващата точка от дневния ред. Комитет за безследно изчезналите лица в Кипър. Колеги, знаете, че това е въпрос, който винаги много е вълнувал нашата комисия. Порели сме резолюции през 2007-2008 година. А, последно през 2011 година беше прията декларация от парламента. През декември миналата година делегация от нашата комисия с председателството на господин Лопес Агилар посети Кипър и проведе интересна размяна на мнение с комитета на беседно изчезналите лица. Искам да ви припомня само, че комитетът за изчезна изчезнали лица е организмът, който е натварен от ООН с тежката задача да се занимава с беседно съдените деца в конфликта в Кипър от 1974 година насам. За целата те разполагат с антропологична лаборатория и се занимават с конкретни събиране на доказателства. Така че ще помоля участниците в делегацията да се изкажат. Говоря, ще чуем също така представители на, кипърск, на турската кипърска общност, на гръцката кипърска общност, както и а, лице назначено от ООН. И всички те ще ни кажат по няколко думи за работата на Комитета за беседно изчезните деца и за неговата по-нататъчна дейност. И отново връщам председателството на председателя на нашата комисия. Thank you. has been announced by our colleague, Mr. Carlos Coelho. Бях първият, госпожа Голдинг. член, назначен Пол Анри от е, Обединените нации. Добър ден, дами и господа! За нас е чест да сме тук в Брюксел, в Европейския парламент, за да ви представим накратко напредъка в нашата работа в Кипър. Ще направим първо кратко въведение. Аз ще се спра на няколко въпроса. Колегата ми ще ме а, ми, ще добави. А, за 15 минути ще приключим и ще очакваме въпроси от вас, на които ще отговорим. Както знаете, от по-скорошни конфликти, като този в бивша Югославия, Ирак е, и днес в Сирия, когато хиляди синове, дъщери, бащи, дъще, не се връщат у дома на обяд е, и се създава голямо предизвикателство за примиряване, за помирение, тъй като а, тази рана от това, че близките ви не се връщат у дома десетилетия, единственият начин по който може да постигнете някакво задоволително ниво а, за а, мир и примирие, е да намерите тлените останки на вашите близки и да ги погребете. Ако и това не ви се даде като възможност, няма да има помирение. Погледнете какво представлява Босна днес и ще се убедите в това. Така че работата ни не е техническа, не е научна, а тя опира основно до това да дадем на кипърци шанса да излекуват една от най-бруталните рани в историята си и да продължат да живеят. Както знаете, тази комисията има три члена, турски кипарец, гръцки и един назначен от ООН. Бяха прокарани три резолюции. От 2006 до 2013 лансирахме оперативен проект за с помощта на очевидци на събитията да проведем изпълним проект за намиране, ексхумиране, идентифициране на тлени останки. 2000, около 2000 са а, липсващите лица. От тях 178 лица успяхме да а, идентифицираме и да върнем на близките им, което е около 41%. А, идентифицирахме също още по-голям брой така че това е периода 2006-2013, през който Европейския съюз дава голяма част от бюджета за тази а, операция и, това, и за това бяхме и успешни. парламента и вашата комисия, с вашата подкрепа е от ключово значение, с именно в контекста на това финансиране, което е около 9,5 милиона евро. Имаме около 20 на души, които работят по-малко, по-малко от половината на север, на юг, няколко в Никозия Работата продължава. Извлякахме си полуки по отношение на намиране, ексхумиране, идентифициране, а, като използвахме и други органи по Балканите и по други места в света, опита на Ирак. И, и Ирак е натрупал най-голямата съдебна практика по отношение на а, изчезнали лица а, и а, е, обменихме опит, е, обмениха опит съдебни лекари е, в тази област. За нас един от ключовите елементи, за да можем, че 99,9 на 100 да сме а, сигурни, че сме предали а, тленните останки точно на близките, а не на някой друг, да постигнем а, а, при помирение дава се кръв и резултата от обмена на опит в Сараево, например, беше, че по-бързо и по-добре като качество идентифицирахме изчезнали лица. Е, вече останките кости са доста стари, необходими са много допълнителни технически и медицински средства за идентифициране, което е, е много трудно. Е, финансово 350 евро за, само за рентгеново изследване на една кост и така нататък. В Темповете как, за сега какви са? Казах, че вече около 20% от всички изчезнали а, в Кипър ги върнахме на семействата. Сега за бъдещите, а, бъдещия период искаме подкрепа от вас. 20% не е достатъчно, не е достатъчно, за да се постигне а, помирение. Трябват ни 50-60% успеваемост и за това ние ще продължим и се надяваме аз ще приключа моята презентация с описване на сегашните предизвикателства. Първото е да продължим с темпото на работата. Девет екипа а, по места, на поле, а, много науч, а, учени, стотици а, изследвания на кости 80 до 100 идентификации годишно. Тази година беше рекордна. До сега, до юни, имаме 71 успешни а, установявания на самоличността на починалия. Но за да поддържаме това темпо, тъй като информатори, очевидци на актовете на убийството през тези години, 60-те години до 70-те, хората вече са си отишли, починали се. Е трудно, но ние трябва да поддържаме темпото. За тази цел трябва да увеличим бюджета си с 300 000 евро годишно. Днес Европейския съюз ни дава между 2,200 хиляди до 2,500 хиляди евро, но ни трябва 300 хиляди, ако искаме да поддържаме настоящата процент на идентификации. Костите са много старели вече, изискват много повече ДНК анализи, отколкото ние сами очаквахме. Така че друг е, приоритет е да, да се абстрахираме от политиката. Ние плуваме в политиката, но се стараем да държим главите си над е, водата. И това ще стане само с едни механизми, които действително работят. И в заключение ще кажа, че вашият принос, приноса на вашата комисия, на вашия парламент с гласуването е, е от ключово значение не само за тези семейства, но и за бъдещето на Кипър. Те са от жизнено важно значение, ако искаме мир и помирение да възсъри. Така че нашата работа е хуманитарна, но тя има и дълбоки политически последици за бъдещето на Кипър. Благодаря много. И сега ще е, поканя моите колеги, ако искат да кажат. Давам думата на госпожа Кюшук, турски кипарец. Благодаря на всички вас за подкрепата за този важен проект. И аз ще се радвам, ако наистина продължите да ни подкрепите с оглед устойчивостта на проекта. Това е единствения двуобщностен проект и се опитва да помогне на агонията, да реши агонията, изпитана от тези семейства след 1963 година, почти половин век. Това е един проект, който е създаден с оглед реалността в Кипър. Започнате през 2006 година. И аз съм сигурна, че ако има желание, ще има и начин да проработят нещата, за да може този проект да бъде ефективен и да, полу... да има добри резултати, ни, се... ни е нужна политическа подкрепа. Много е важен елемента на двуобщност, за да могат и двете, да участват и двете общности на острова. Комитета изработва решения и провежда конференция. Проекта се базира на поверителност по отношение на очевиците. Пак повтарям, това се дължи на реалността в Кипър. Гръцките Кип, кипърци, например, участват в издирването на турски тленни останки, така че ние ще трябва съвместно да работим за добри резултати. Това е изключително важно. Смятам, че ние сме установили такъв един модел, по този начин модела на бъдещия Кипър. Както ви казах, това е много деликатен, чувствителен проект с няколко измерения политическо, хуманитарно, финансово, човешки ресурси и други финансовото измерение е най-голямото предизвикателство и е много важен в момента. Той е, е се развива според нуждите. Ние го променяме, нагаждаме, опитваме се да го ускорим, тъй като вече, както казах, половин век е минал от събитията. Очевиците вече са на възраст и умират и за това има нужда да помогнем на тези семейства. И именно с оглед на това сме направили дизайна на проекта. Направили сме е, побратимяване на градове и по този начин е, е, работим по-успешно. Проектът е с, а, а, има няколко лица, ексхумация, антропологично лице, а, идентификация и връщане на тлените останки. Последното е най-емоционалната е, сегмент, когато е, семейството вижда своя любим, е, вижда всъщност едни кости измерението изчезнали лица. Това е всъщност също и правната страна и нея поставяме в картината. Както казах, това е един жив организъм този проект. Всяко нещо пасва на мястото си. Първо се подават индивидуални молби до Европейският съд по права на човека. Индивиди... Хората получават отговори от прокурори, от съда. Съда всъщност дава задача на следователи, на полицията да допринесат своя дял и смятам, че е много успешен, като имаме предвид, че са минали 50 години и ефикасността е действително висока. Искам да ви кажа, че финансирането, което ни давате, отива за една прекрасна кауза и аз още веднъж ви благодаря за подкрепата. Сега господин Аристотелус, член от гръцките кипърци. Благодаря, господин председателю. Мисля, че колегите ми се спряха на по-голямата част от въпросите, дори така по-общо. Но първо аз искам да ви благодаря за поканата да сме тук днес пред вашата комисия. Ние оценяваме високо вашият интерес и приноса ви към операциите по тази хуманитарна мисия. Хората, населението на Кипър очакват много от нас и от международните органи е, от труда на е, Европейския парламент, които са заинтересовани от е, техните проблеми. Аз ще се спра най-общо на три въпроса за да видите важността на този проект за мира в Кипър и за насърчаването на сътрудничеството между двете общности. На второ място ще се спра на някои аспекти на научната страна на проекта и също така на текущите резултати, и перспективите за бъдещето, където вашата подкрепа е изключително важна. Сега, елемента мир в тази операция. Ясно е, разбира се, че допринася за сътрудничество между двете общности. Имаме, участват учени и от Кипърск, от гръцката и от турската страна на Кипър и те си сътрудничат. Това е нещо, което се оценява високо от политическите слоеве, от политическите класи на двете страни. А и по този начин се дава пример за други региони в света, които са разтърсени от конфликти. Не е случайно генералният секретар на ОНЕ няколко пъти по, се спомена този проект, операциите по него и, и казва, че е един прекрасен пример за нас да го следваме. И хора от други райони на земното кълбо се интересуват как работим, как заедно, за да получим тези добри резултати по този хуманитарен проект проблем. Що се отнася до научната част на цялата операция, трябва да кажа, че освен действителните резултати в резултат от научния подход към въпроса, те също така прокарват нови пътища в науката за ексхумацията, а, и а, науката за, а, а, и антропологията като наука. И под, именно за това много международни а, органи по, се обърнаха към нашите учени да излязат с публикации а, а, относно своята работа. Трудна е задачата, която се, с която са се заели. По наше мнение, се справят чудесно с нея. Що се отнася от резултатите от целия проект, най-общо казано, те бяха вече подчертани от господин Арни преди малко, но аз искам да кажа, че поради новата а, организационна структура сега вече можем да се радваме на по-добри резултати. Имаме повече идентификации, повече семейства на изчезнали близки ги получават, получават ленните оставки, останки, а, макар и след толкова дълго време, след като са подали молби преди толкова дълго време. Опитваме се да ускорим работата си, вече имаме капацитет за това и да имаме по-добри, повече като обем резултати по отношение на идентифицирането и връщането на изчезнали лица на близките им, на семействата им. Винаги намираме начин да действаме. Както разбирате, има и политическа воля. А само политическа воля и сътрудничество не са достатъчни. Не са необходими му е насочване на повече ресурси. Економическата страна и то в период на економическа криза е, е, е, е приоритет в нашите планове, а също времено е и един проблем, който се опитваме да разрешаваме. Надяваме се, че с помощта на международни институции като Европейския парламент който следва отблизо въпроса с изчезналите лица и с лично вашата подкрепа като а, комисия в парламента, която сте демонстрирали неколкократно, ние ще преодолеем тези економически трудности и ще направим още по-голям принос а, към мира и към облегчаване болката на тези а, семейства, а, които са изстрадали толкова много. А, защото наистина това е хуманитарно дело, но то има и политическо измерение, както бе казано преди мен. Това е което исках да кажа. Благодаря ви много за поканата. Няма микрофон за председателя. It is time for the members. А сега е време да дадем думата на депутатите за коментари. Господин Триянта Филидес, заповядайте. Благодаря много, господин председател. Искам първо да приветствам членовете на комисията, които дойдоха на нашето заседание и да ги поздравя за постигнатите резултати и за доброто сътрудничество по тази изключително тежка тема. Едва след като посетихме Кипър е, като делегация от името на комисията Либе миналия септември установихме до каква степен е необходимо да се работи по всички тези въпроси, по сътрудничеството, по неполитическите въпроси и така нататък. Е, необходимо е за всички тези неща да се предоставят и съответните ресурси. Така, господин председател, предлагам ви следното. Ние като комисия да призовем Комисията по бюджета да пренасочи някои от средствата, които са на разположение, които не се използват сега, които са заделени за турската кипърска общност за а, CMP. Тези 300 000 евро, които са необходими всяка година да се предоставят, за да може да се постигнат възможно най-добри резултати, възможно най-бързо, защото доколкото разбирам, ще отнеме години да приключи работата на Комисията за безследно изследване, изчезналите лица. И така, това е моето предложение, господин председател. Надявам се, че ще можете да го а, а, поставите на гласуване в нашата комисия. Благодаря, господин Трианта Филипи. Вземам предвид казаното от вас. Давам думата на госпожа Пападофова. Благодаря, господин председател. Във връзка с мисията в Кипър, миналата година, искам да заявя, че въпросът за безследно изследващ... изчезналите лица е хуманитарен въпрос. Комисията за безследно изчезналите лица действително постига изключително много в Кипър и успява да ме помогне на кипърските гърци и кипърските турци да работят заедно по изграждането на общото бъдеще. Това е тема, която е много важна за мен в Кипър и мисля, че е много важно комисията да може да провежда търсения и в военните зони. Това е много важен въпрос. И така, искам да ви попитам, Имате ли някакви картографски данни за това, къде може да има останки на безследно изчезнали лица? И има ли зони, до които достъпът ви е забранен, тъй като са военни зони? Тъй като Турците наричат някои части от Кипър военна зона и пречат на претърсванията там. Това е единият ми въпрос. Другият ми въпрос по въпроса за е, Турция. Следим въпроса за безследно изчезналите лица от години насам. Турция е задължена да предостави информация. Турците обаче проявяват голямо нежелание. По някой път се налага част от проверките да бъдат направени в Турция. Какво се случва при тези проверки? Това, което аз искам е да се разбере каква е съдбата на всеки един безследно изчезнал човек – защото близките имат право да знаят. И съветът на Европа настоява за това, всички ние настояваме за това. Искам да разбера за какъв точно е вашият мандат. Бе публикувано в бяха публикувани някакви фотографии на скелети, в а, гръцката преса, в кипърската преса, извинете, а, по които си личи, че изглежда, че част от тези безследно изчезнали лица са били подложени на мъчения. А всъщност а, при заключенията за смъртта обикновено се пише неизвестни причини. всъщност причините са известни. Причината е войната между гърците и турците. Важно е да се запише истината в смъртните актове. Господин Хаджи Георгио, заповядайте. Господин председател, благодаря. Нека да благодаря на Европейския съюз за това, че предоставя финансиране и подкрепа за комисията за безследно изчезналите лица. Това е комисия, чиято работа има изключително сериозна хуманитарна стойност, не само за Кипър, но и за целия свят. След конфликти е изключително трудно да се постигне помирение между общностите, докато се опитват да разберат какво се е случило с онези, които са изчезнали по време на войната. И затова тук искам да изразя искрените си почитания към тримата членове на комисията, които са тук които действително вършат много сериозна работа. Господин Анри, с чието предшественик се познам, с госпожа Кючук, с господин Аристотелос. Благодарим за свършената работа. Смятам, че резултатите от работата на тази комисия трябва да бъдат оповестени в Кипър. По-настоящем изглежда, че работата се ограничава до лабораторния труд. Хората трябва да бъдат уведомени. Всички трябва да знаят какво се случва. Става дума не само за съдбата на безследно изчезналите лица, която трябва да бъде разкрита. Става дума за това, че всичко това трябва да се публикува, за да се насърчат общностите да работят заедно и да намерят решение за проблемите в Кипър. е много важно да се вземе предвид, че мъката, траурът, това са преживявания, които споделят всички хора. Сигурен съм, че има информация в архивите в Турция, къде са били погребани лица загинали по време на войната. Ако тези архиви бъдат предоставени, нещата ще се улеснят значително. Има хора, които са рискували живота си, за да предоставят на информация, информация на тази комисия. Ако повече граждани се включат и ако а, в, армията, турската армия а, предостави информация, нещата ще напреднат значително. Господин Бронс, заповядайте. Благодаря. Чуда се колко от а, какъв процент, какъв е делът на разкритите безследно изчезнали лица от двете общности. Колко от тях са били убити от военните сили, колко от частните военизирани милиции. Има ли някаква информация? какво е общото между жертвите, за да се види имало ли някакви критерии, за да бъдат те набелязани? И ще има ли доклад в края на работата на комисията? Знам, че е, все още има доста време до тогава. И още един въпрос, който е по-скоро риторичен. Могат ли нещата действително да бъдат оставени да почиват в мир, след като турската окупация на северната част на острова продължава? За мен турското правителство е отговорно за тази окупация, а не кипърските турци. Разговарял съм с някои от тях е, по време на посещението от нашия парламент преди години и знам, че е, голяма част от тях са против и така, въпросът е, турската администрация на северната част на острова колко информация може да предостави и каква информация може да предостави и турското правителство? Благодаря. Господин Сафоклеус, благодаря ви, господин председател. Имам три кратки коментара. Първо, всички сме съгласни, че задачата ви наистина е много трудна. Второ, след незаконната инвазия на Турция, вие се занимавате с един от най-трагичните аспекти на конфликта. Трагичен е фактът, че нямаме никаква информация за съдбата на следно изчезналите и от турската, и от гръцката общност. Третият ми коментар е за самият комитет и той е положителен. Вашият комитет разполага с една прекрасна възможност, че разполага с свидетели, с представители на ООН и с представители на двете общности. И според мен на това се дължи успехът му. Аз, разбира се, съм представител на гръцката кипърска общност. И за мен е важно въпросът да не бъде политизиран прекомерно. Понякога обаче трябва да се засегне политическият аспект. Въпросът ми е, Турция сътрудничи ли с вас? Понякога се публикуват изявления, от които става ясно каква е била съдбата на някои от беседно изчезналите. Знаете обаче, че не се допуска, че няма достъп до някакви, някакви информации, някои части от територията, които се смятат за чувствителни или за военни. И по този повод им на характер. Следващият ми въпрос – в колко случаи сте успели да докажете, че някои процентъри са били убити в рамките на военния конфликт, а други чисти просто са били обект на зверско убийство, което е нещо съвсем различно. Госпожа Зомер, благодаря ви, господин председател. Ще се опитам да бъда кратка, тъй като времето напредва. Аз съм член на делегацията през последните няколко години и действително бях впечатлена от а, вашата работа. Вие работите при изключително тежки условия и мога да ви че всички ние, членовете на делегацията, високо оценихме вашите усилия. И ви уверявам, че ще направим всичко възможно, за да гарантираме, че ще имате възможността да продължите своята дейност, макар и ние в Европейския съюз да се сблъскваме с финансови трудности но съм напълно съгласна с казаното от колегата преди мен. Жизненно важно е ние също да допринесем за помиряването на двете общности на острова. Не разбирам защо турската страна не иска да е, осигури достъп до окупираната част от острова и също така достъп до архивите. Сигурна съм, че и Турските кипърци биха искали да знаят какво се е случило с беседно изчезнаните членове на тяхната общност. А, разбрахме, че са намерени тлените останки на голям брой беседно изчезнали турски кипърци, но разбрахме и, че има все още много неоткрити гробове и за целта е важно Турция да осигури достъп до своите архиви. Освен това сме съгласни, че а, трябва да се отпуснат необходимите финансови средства, тъй като вашият проект наистина е един миротворчески проект и ви желая успехи за бъдеще. Работата ви, както казах, е изключително тежка, но тя е необходима и е време да сгърбим политическите въпроси. И знам, че ще има реакция от руска страна, ако отправяме критики, но смятам, че ние сме длъжни да го направим. Председателят, благодаря за изказването на всички ви. Господин Фиделис, не за първ път а, обсъждаме колко голямо значение имат за вас средствата, които ще бъдат отпуснати и които се взимат чрез бюджетните решения на парламента, т.е. решенията свързани с финансирането на програмата. Европейския съюз е поел ангажименти за финансова подкрепа на хората, които търсят лените останки на своите близки, изчезнали безследно по време на конфликта в Кипър. Отбелязахме си казаното от вас. И мисля, че е време да чуем заключителните коментари на нашите гости. Ако искате да направите коментари, ще сме ви благодарни, тъй като а, времето ни почти изтече, а аз самият а, след малко трябва да присъствам на среща с бъдещото литовско председателство на Европейския съюз. Благодаря ви. Господин Арни, благодаря ви, дами и господа. Въпросите ви показват колко добре сте информирани за въпроса. Отбелязах си няколко аспекта. Първият е достъпът до военната зона на север. На второ място е а, причината за смъртта, дали има устизания или не. И третата група въпроси е за по-доброто и по-широко разпространяване на информацията, с която разполагаме благодарение на нашите проучвания. По въпроса за процентите на убитите от двете общности, ще започна с тези числа, с които разполагате. До момента сме идентифицирали тлените останки на 338 гръцки жертви от общо 590. А процентът на идентифицираните и върнати турски пръци е по-нисък, т.е. до момента откриваме повече гръцки кипърци в, на северната част, отколкото турски кипърци в южната част. И това ме притеснява. Важно е да запазим равни, е, добрият баланс, равенството. И това е особено важно за госпожа Кючук, за да може да продължи е, да сползва с подкрепа от страна на турската администрация. Относно обстоятелствата, е, свързан с смъртта на откритите останки, не винаги сме в състояние да я. Нямаме мандат за определене на обстоятелствата. тъй като представители на двете общности са подписали споразумение, че а, свидетелите, които свидетелстват пред нас, няма да бъдат съдебно преследвани, а ние сме поели ангажимента да идентифицираме останките и да връщаме тлените останки на близките, без да разглеждаме обстоятелствата за смъртта. Но въпреки това Пазим всички веществени доказателства, като например намерени куршуми и те вероятно ще бъдат използвани на по-късен етап, но в момента ние не провеждаме анализи, които да идентифицират, например, дали а, загиналите от огнестрелна рана са били застреляни от близко или по-далечно разстояние. От 2006 година насам сме искали достъп до конкретни военни зони в северната част 22 пъти. И 22 пъти сме получили достъп до момента не е имало отказ. Ние действаме поетапно. Целта ни е да получим достъп. Целта ни не е да влизаме в конфронтации. Затова действаме стъпка по стъпка. Тази година за първи път поискахме достъп до затворена а, военна зона, т.е. до военен лагер. През последните три месеца работим с господин Кичук и с господин Аристотелос при затворени врати, само ние тримата и обсъждаме бъдещите ни стъпки в, в, по отношение на военните зони и се споразумяхме за тях, споразумяхме се докъде ще искаме достъп и в какъв ред. Така че продължаваме да работим и по този въпрос. Това мога да кажа към момента. За разпространението на информацията обсъдихме този въпрос в Европейската комисия. В момента водим първоначални обсъждания обмисляме възможността да издадем книга и да направим фотоизложба, която да бъде представена първо в Кипър, след което евентуално и тук в Брюксел. Също сме в самото начало на е, подобно обсъждането на тази идея. но е важно тази информация да се разпространява. Важно е за общните в е, Кипър да осъзнаят е, колко е важна нашата работа и за двете общности и също така да си дадат сметка за уникалността на личното страдание, независимо от коя общност идва човекът. Благодаря. Повечето въпроси е, им бе даден отговор, но аз имам няколко бележки. Имаше въпрос за представянето на турската страна. Аз съм представител на кипърските турси, турци. Да, имаме значително а, а, представ, представителство и, както казах, това е двуобщностен комитет и двуобщностна работа, така че и от моя страна, и от страна на кипърските турци има принос. Сега въпрос за смъртните актове. И каквото и да е написано, то е написано от съответната а, страна и аз не знам колко е вярно. М- процента хора, които са безследно изчезнали, има статистически данни за тях. А, от страна на, турски, на кипърските турци са все а, цивилни. 85% са жени и деца. А, мъжете са а от гръцката страна 55% са военни, около 20 на деца и жени. И последно на господин Аристотелс. Мисля, че наистина бяха разгледани повечето въпроси и се вижда, че а, гледаме в бъдещето а, всички и от страна на нас и от страна на ораторите. А, относно операциите на Комитета за безследно изчезналите в Кипър а, а, и проекта, да, въпросът е за военните зони е наистина противоречив е, това сме го чели в нашия комитет. Е, но ние решихме да не се гледаме назад, а да гледаме какво можем да направим в бъдеще като комитет. И господин Арни вече каза, че сме решили помежду си да си конкретизираме зоните, които се считат за военни и а, да искаме а, разрешение, да ни бъде дадено разрешение да ги да, посетим. Така че такъв е подхода от наша страна и нека се надяваме, че той ще проработи. А по отношение на казаното от последния от изказалите си, нека кажа, че ние оценяваме високо вашият принос, защото това е една хуманитарна кауза, една миротворческа операция в Кипър. Благодаря на всички постигнахме целта си в този обмен на възгледи. Да, имате думата, господин Хаджи Георгио. Попитах дали турските военни ще си отворят досиетата, за да кажат къде са погребани тела. Дали може да поискате да направите искани и знаеме, че информацията е скрита поради войната. Отговора. В момента, както казах, имаме дълъг списък на военни зони, където ние като комитет е, имаме сериозни индикации, че се намират е, човешки останки. И ние се концентрираме именно там. А що се отнася до искане към турск, за, от, е, от турските архиви, аз знам, че то, това е правено няколко пъти такова искане в Страсбург. Ние като комитет не сме го правили такова искане, защото ние насочваме е, човешките си и всякакви други ресурси върху е, гробовете. Аз е, лично е, съм в Върховния комисариат за човешки права вече 23 години. Работя с архиви. Имало е 18 Примерно работил съм и в Косово през края на 90-те години. Там също бе поискано отваряне на архивите от всички западни държави, с изключение на, Русия, но след три такива кампании колко мислите, че ни отвориха архивите? Три държави. Повечето а, държави не, не, не отварят. Никой военен по света не обича да му отваряш архивите, включително и на най-големите армии на НАТО или пък по Балканите. Тоест, твърде много усилия с много малък резултат. И затова ние се, ние съсредоточаваме силите си върху а, местата, груба, лобните места, грубовете. Беше Съжалявам, каза председателя, тъй като трябва да присъствам на следващата си, ангажимент, срещате се с бъдещото литовско председателство, но все пак мога да дам няколко минути допълнително. Бих ви дал, но сега благодаря на всички.